Hello everyone. Добър ден. Hello everyone. Добър ден на всички. Може би е добре да започнем. Имаме ограничено време, а към нашето заседание има голям интерес. Първо, нека да ви кажа добре дошли на съвместното изслушване досиетата за Монсанто и глифосатът. По-специално искам да приветствам а, нашите експерти, седем на брой, които са тук за това важно изслушване. Също така колегите от комисията Агри, комисията от, коми... от хората от комисията ЕНВИ, както и всички, които се вълнуват от темата. Както всички знаете, продуктът глифосат е тема на много разгорещени дебати между учени, политици, заинтересовани страни и обществеността. Настоящият процедура за, извинете, настоящото разрешение за ползването а, приключва през декември и комисията предлага това да бъде подновено за 10 години. Европейските агенции, Евро, ЕФСА и ЕКА, казват, че а, глифосатът е безопасен. Международният център за борба с рака казва, че глифосатът е може би канцерогенен за хората. Днес ще изслушаме научните основания. По време на първия панел, втория панел ще говори за евентуалното влияние на индустрията при оценката на глифосата в САЩ и тук Фокусът е върху документите за Монсанто. Това са вътрешни имейли, които казват, че може би е оказано влияние върху американските и европейски органи от страна на Монсанто, след това процедурата за оценка в САЩ и след това оценката на риска в Европейския съюз. Както знаете, Монсанто бяха поканени да участват, но за съжаление те отказаха да участват. Имайки предвид формат, е, извинете, е, формата на днешното изслушване, всеки експерт ще получи по 15 е, минути за своето представяне. Във всеки панел представенията ще бъдат последвани от въпроси и отговори. Депутатите, които вземат думата, ще имат по минута, за да зададат въпрос към конкретен оратор от панела. съвсем ясно трябва да заявите към кого е насочен въпроса ви и след това въпросът, е, след това е, експертът ще може да ви говори в рамките на две минути. Искам да подчертая, че програмата е много натоварена за това изслушване и за това е важно всички да спазват времевите ограничения. Надявам се да имаме добра дискусия. Сега давам думата на господин Декастро, заместник-председател на Комисията по земеделие, са неговите думи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че открихте заседанието на това публично изслушване, което е съвместно за досието за Монсанто и глифосатът. От гледна точка на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, идеята тук всъщност е да изясним още веднъж режима на Европейския съюз за фитосанитарните продукти. Този режим почива върху три стълба – разрешение, устойчиво използване и максимални нива на оттайки и остатъци. Първия стълб, който цитира, всъщност гарантира, че те да влизат на европейския, че на пазара влизат само вещества, които отговарят на изискванията и на всички критерии, които се изискват за безопасно използване. След това насочено използване, максимално насочено и максимално устойчиво. Третия критерий всъщност фиксира максималните стойности и евентуалните оттайки и остатъци в крайния продукт. Днес ще говорим по първия от тези стълбове разрешаването. Имаме оценка на риска при това разрешение. Тази система дава систематична методология за определяне на ефикасни мерки, които са пропорционални и целенасочени, за да се опази здравето. Що се отнася до фитофармацевтичните продукти и тези, които са свързани с, време, с здравето на фермерите, тогава трябва да се насочим и към опазване на здраве фермерите. Европейските земеделци трябва да могат винаги да разполагат с най-добрите способи, за да могат да ни доставят храна, която да не вреди на гражданите. За комисията Агри, виждам тук, че има много колеги от нашата комисия, целта на днешното изслушване е открито да поговорим за това как се прилагат правилата и процедурите, които в момента се използват и Що се отнася до глифосата и Монсанто, какво можем да включим? Следващите въпроси са изключително важни за цялата земеделска общност в Европа. На първо място трябва да зададем въпрос какви мерки и какви политики са проведени, за да има максимална прозрачност и научен контрол върху работата на европейските агенции и оценката на риска какви механизми са на разположение на гражданите и на неправителствените организации, както и на професионалните асоциации и научно-изследователските институти, за да може те да бдят над риска на европейско ниво, като гарантират прозрачност и безпристрастност. Това изслушване трябва да си заложи цел за цел – да навлезе в дълбочина, да види какви са различните подходи на агенциите на Съюза, що се отнася, например, в сравнението с САЩ. Така на Европейския парламент ще се даде цялата възможна информация, за да може разумно и не емоционално да вземем решение по такива важни теми. <clears throat> И сега, ако Председателката Валяна не е съгласна. Нека да започнем с първия панел. Първата дискусионна група се нарича, нарича научните изследвания, на които се базира оценката на глифосата. Е, много се радвам, че мога да ви представя трима експерти, които се занимават с тази тема. На първо място професор Кристофър Портие от университета Манчестър, казва оратора. Над 200 публикации над 36 години опит. Наскоро той писа на комисаря Юнкер. Там и ЕФСА и ЕКА, които са представени днес, отговориха. На второ място ще дам думата на професор Кейт Гайтън от Международната агенция за изследване на рака на Международната организация на здравето преди 16 месеца участва тук в парламента за глифосата. Същия този експерт работи като токсиколог в Ярк, Лион и получил обучението си в САЩ, се говори за канцерогенността на глифосата. И третият оратор, на който ще дам думата за 15 минути, не повече, е Хосе Тарасона, ръководител на отдела за пестициди Европейски орган за безопасност на храните ЕФСА в Парма. Професор Тарасона е работил в агенцията ЕКА за химическите субстанции в Хелсинки и е председател на Комисията за оценка на риска. И така, вече знаете програмата. Пинг-понг е нашия подход. Ще дам думата на колегите, които са се записали и ще давам по минута на всеки един от вас в своите въпроси в, този, в тази минута. Трябва да кажете кого питате, точно към кого е насочено вашето запитване и след това експертите имат по две минути за отговор. Започваме с изказванията на експертите. Първи е Кристофър Портие или за 15 минути. Ah, thank you. Now can you hear me? Чувате ли ме? Благодаря, че ме поканихте. Okay, that works. Um, besides doing a lot of other things, освен различните теми, които засягам в работата си, съм съветник на предприятия в САЩ, които водят дела за глифозат, но тук съм като в лично качество като физическо лице. Има три основни въпроса, които ще засегна по време на своето представяне. И в края, тъй като нямам достатъчно време да ги прегледам, ще ги обобщя. Оценката на научните доказателства, за която и да е субстанция, включва три основни видове данни епидемиологични изследвания, експериментални изследвания върху животни и механистични изследвания. За 15 минути нямам време да покрия всички данни, с които разполагаме, затова ще се съроточа върху биопробите върху животни, свързани с канцерогенност. Обикновените биопроби излагат а, мишки и плъхове а, на съответния канцероген, след това се убива животните и се разглежда за тумори вътрешността на животното. Има указания за това как се правят тези проучвания. Използват се четири групи животни. Едната получава никакво излагане, т.е. контролна група. Останалите три групи получават различни дози от веществото. Изследванията се провеждат по такъв начин, че се контролира цялата среда на животното, като само излагането на веществото е ам, основният фактор, за да може да се обясни появата на тумори при животните. 21 изследвания са направени за канцерогенността, които показват канцерогенността на глифозата. Голямата част от тях показват, че 9 от тях имат ограничения, които ги изключват от а, доказателствата и остават 12 изследвания, които трябва да се прегледат. 7 са за плъхове и 5 за мишки. Те са проведени в различни а, периоди. 26 години е периода общо. Излагат се за различна продължително животните на това вещество и всички тези фактори трябва да се вземат предвид, тъй като те могат да променят резултатите. Има голям брой изследвания върху глифосатите. Първо ще кажа какви тумори а, възникват и какъв е процеса. Тези 6 оценки ще бъдат всъщност фокуса на дискусията. Групирал съм ЕФСА и ЕКА заедно, тъй като те използват едни и същи тумори. И така, нека да започнем с първия. 2013 година Германски институт излиза с нов доклад за глифосатите. Те обсъждат всъщност две, два вида тумори, които са злокачествени лимфоми. М пише отзад. Това означава мъжки екземпляри, след това F са женски. Тук не се говори за тумори от по-ранни изследвания, а се препраща читателя към вече направени изследвания. Ще премина последователно през тези доклади. Ще ви покажа какво научих аз, когато ги четох. Горе в дясно пише две, сигурно виждате, и това показва колко тумора са открити до този момент в процеса на оценка. В Началото на 2015 година Грайм и Коликс публикуват доклад върху това. Освен а, злокачествените лимфоми от предишния доклад, се отбелязват също а, тумори в а, белият дроб, в бъбреците и другаде. Виждате в цвят необсъдените тумори, неразгледаните, а с Хикс тези, които са обсъдени. Например, втория ред показва, че едните колеги са разгледали, а другите не, тези лимфоми. 2015 година Международният център за научни изследвания в сферата на рака разгледа тези а, изследвания в зависимост от информацията. А, те разгледаха три изследвания за мишките, 1993, различни видове лимфоми, след това се стигна до 7, както виждате горе в дясно, туморни образования. 2015 година и 2017 година ЕФСА и ЕКА излязаха с оценката си на литературата за глифосатите. Те не обсъждат от изследването от 2009 година, но обсъдиха всички останали. Те показват още два тумора в едно изследване от 1997 година, които преди това не са обсъдени, което води до 9 туморни образования. Американската агенция за опазване на околната среда ЕПА излезе със свое изследване. Те не обсъждат три от предишните а, доклади за тумори и едно, което не е обсъждано прединично, а, което е от 2009 година. Последните две години систематично прегледах данните, за да видя статистически важни констатации, които може да са пропуснати. Намерих още три тумора, които не се обсъждат в нито един от предишните доклади, което води туморите до 13. От тези общо 13 тумора, които би трябвало да бъдат идентифицирани, от по тях да говори FCECA, те отговорят само за 8. Същата оценка може да бъде е, добавена и при плъховете. Тук има много повече изследвания, много повече тумори с увеличаване на туморите като е, функция на излагане на глифосат. В този случай имаме 7 тумора, които не са включени в нито една от оценката. ЕФСА и ЕКА e са обсъдили само 9 от тези 21 тумора. Има допълнителни слайдове, които може да намерите тук с резюме. 34 тумора общо в тези 12 изследвания, които трябвало да бъдат обсъдени. Статистически значимите туморни открития не са обсъдени. Седем от тях не са обсъдени. FCECA са обсъдили точно половина от статистически значимите открити тумори. ЕПА, Американската агенция, обсъжда само 18 от тези 34. Може да си зададете въпроса, защо това е толкова важно статистически важните констатации са много важни, за да се види кои тумори се увеличават при увеличаване на дозата глифосат. Много други въпроси трябва да бъдат обсъдени, да се види какви са страничните ефекти и дали всичко се дължи на случайност. Но ако не се знае, че увеличаването на глифозат означава по-голям шанс за тумор, няма как да търсите тези тумори, тъй като не знаете за тази зависимост. Аз изпратих едно писмо на 28 май на председателя Юнкер. FCH заявиха, че рутинно не разглеждат официалните доклади за допълнителни тумори. Предполагам, че те не реанализират и данните. Без повторен анализ, те приемат че представянето на данните от е, лабораториите на индустрията са точни. Ако не са, както в случая не са, резултатите ще бъдат е, насочени към благоприятстване на резултати, които показват по-малък брой тумори. Трудно е да говоря за всички тумори за тези 15 момента, затова ще говоря за хематоп хематоpoичните системни тумори. Нон-Ходжкиновия лимфом е един от тях. Ярк точно за него говори. Това е Международната организация за научни изследвания в сферата на рака. Това са така упоменатите тумори при мишките. 85% от а, тези тумори, които са нон-Ходжкинови, са Б. Клеткови лимфоми. Ако разгледаме литературата отвъд глифосатите, виждаме, че този тип лимфоми при мишките се използват по принцип като модел. Това означава, че двете заболявания са много близки като фенотипи и ако искате нова терапия за лимфоми на Б клетки. Първо ги използвате при мишките, за да видите дали е ефикасно лечението и е безопасно. Тъй като тези лимфоми са злокачествени, този тумор е много сходен с е Ное така че има тясна връзка между двата. И ЕФСА и ЕКА стигат до заключението, че не са причинени тези тумори при мишките от глифосат. Защо? Първо те казват, че тези тумори могат да се появят при контролните животни също и трябва да бъдат изключени. Най-важният контролен механизъм тук е съпътстващия и малко по-късно ще говоря за него. Указанията на ОИСР за правене на такъв, е, такива тествания говорят за стриктен анализ за предишни данни. Те дават възможност и за неформална оценка. Те обаче вървят срещу това и те казват, че един различен подход трябва да бъде е, интерквартилен, с интерквартилен размах. И в случая се казва, че исторически нещата не изглеждат така. Друга причина да се изключат тези резултати е, че няма комбинаторни двойни тестове. Това не е изненадващо, тъй като тук този текст може много по-лесно да открие положително, положителна находка от комбинаторен двоен тест – Още една причина, която дават за изключването на тези находки е, че през изследването от 1997 има обща висока токсичност. Токсичността означава по-голяма смъртност на животните, по-рано умират, или намаляване на телесното тегло, но без намаляване на потреблението на храна, т.е. на храненето. Примерно, ако не, не е добър вкуса, животните не се хранят. Това не се е случило тук, пише ЕФСА. Изключва тези заключения също така, защото резултатите са положителни само при мъжките екземпляри, а не при женските. Има обаче много канцерогени, които са положителни само при единия пол, като например един от така известните канцерогени. Последната причина е че при четирите изследвания няма последователни резултати. Ето ви туморните данни за четирите изследвания. Е, трябва да отбележим тук следното. На първо място, е, те са 18-месечни и 24-месечни изследвания. Защо е важно това? Подобно на случая при хората, при устаряването мишките получават повече тумори с възрастта. Когато имаме 18-месечно изследване и когато имаме 24-месечно изследване, би трябвало да имаме предвид, че това е все едно сравняваме туморното появата на тумори при по-млади хора и при много по-възрастни хора. А, последното изследване е 18-месечното, то е 26 годишно като общ цикъл. Нещата се променят за 26 години, в зависимост от това как са хранени животните, генетиката и така нататък. Всичко това се променя, така че тези две изследвания са отдалечени с такъв огромен период от време, където настъпват много промени ако са получили... Е, има обаче изследване, при което имаме едни и съща, една и съща генетика, едни и същи условия, както в контролната група. Изследванията от 18 месеца а, е, показват много статистически значими резултати. И има общи изводи. И линейно, и общо. 24-месечновите изследвания са по а, различни, макар че едното от тях е статистически значимо. И в резюме. Надявам се, че съм ви предоставил доказателства, които доказват трите елемента, които твърдя. Първо, че има проблем с научните изследвания. Нужно е независим екип от учени, да направят, начин, да направят оценка на научните доказателства, трябва да има повторен анализ на данните и трябва да се излезе с публична информация за всички анализи и данни, за да има прозрачност в процеса. Въпросите, които повдигам тук, не са всички, които съм открил. Те просто показват част от тях. Това е оценката за кърцен, карценогенност. А ако говорим за токсичност при репродуктивната система, нещата ще са различни. Ако говорим за развойна а, токсичност всъщност ще са различни. Аз не нося данните с мен, така че не мога да направя оценка на този процес. След това, тези 450, дори повече пестицида, които са били разгледани. Ако има нещо, което е ясно след 2,5 години след изследването на центъра, то е, че ако Международната организация изследване на рака нямаше, да не беше направила своето изследване, аз нямаше да съм тук, за да ви кажа, че половината тумори не са разгледани в тези документи. Нямаше да съм тук, за да ви кажа, че изключително се безпокоя, че този процес чисто научно не е издържан. Благодаря. Eh. Много благодаря. Благодаря ви, професор Портие. Благодаря ви, че точно се вместихте и във времето. Сега давам думата на Кейт Гитон от Международната агенция за научни изследвания в сферата на рака. 15 минути, заповядайте. Добър ден на всички. Надявам се, че ме чувате. Благодаря за поканата. Казвам се Кейт Гайтън, е, главен токсиколог е, в програмата за Международната агенция за изследвания за борба с рака. Ние сме научна организация, официалната е, организация, която се занимава с рака към Световната здравна организация. Намираме се в Ли, Лион. Нека да кажа като начало, че нямам финансови интереси, свързани с темата, която ще обсъждам. Нищо ново, вероятно, не казвам но е, знаете, че глифозата е класифициран като вероятно канцерогенен за хората. Защо? Нашият институт разчита на данни, които са в публичната сфера и прави при, посредством тях независими научни прегледи. Освен това, настоящия преглед е направен от водещи експерти, без които са независими, нямат интерес. Ние не правиме препоръки за формулиране на политики и обръщаме нашите изследвания към общността, която евентуално формулира действия и политики в това отношение как е, се извършват нашите оценки на монографии, как е, тези публикации е, се оценяват Тук се цитират публикациите за глифозат, виждате ги на екрана. В преамбюла сме дали цитати на съответните проучвания, 25 страници, там се описват и процедурните насоки за избиране на участниците, как управляваме е, процеса на избягване на конфликт на интереси. Изреждаме и отделните критерии за преглеждане на съответните данни от е, експерименти е, с хора, с животни и с е, чисто е, технически данни. Също така обсъждаме и процеса за вземане на решение. Ще коментирам отделните процедури защото те имат отношение към оценката на глифозата. Значи първият въпрос е кой извършва оценката. Това е работна група с независими експерти, които нямат конфликт на интереси. Те попълват съответната декларация и биват избрани, за да направят проучване на, на научната литература. Те са единствените, които правят тази оценка. Аз съм е, участник в секретарията на нашия институт за борба с рака. И е, моята задача е именно да осигуряваме е, спазването на тези критерии. Процесът е напълно прозрачен. Е, позволяваме на заседанията да има и блю... други външни лица, примерно специалисти, които имат знания, но които пък имат интереси в темата. Също така може да присъстват представители на правителствата, на здравни агенции и има и наблюдатели, нормално представители на съответната индустрия. Те трябва обаче да обявят е, от чие име осъществяват наблюдението. При оценката на глифозата, разбира се, имаше представители на Монсанто, на Европейската асоциация за защита на растителните култури и а също от други институции, които се интересуват как се вземат подобни решения. Но никой от тези лица, в, които са в сиво на слайда, не участват в вземането на решение те имат възможност да участват, да наблюдават, но не могат да се намесват в процеса на вземане на решения. Освен това, те присъстват само на определени е, заседания и нямат възможност да нарушават процеса. Този научен процес е структуриран, структурирана оценка на експерти го наричаме. По, в две стъпки. Първо се прави индивидуална оценка на базата на определени е, критерии и дефиниции. Във втората стъпка вече е, се е, прави оценка по много формализиран начин. Тук виждате кои са четирите категории, в които могат да бъдат класифицирани различните е, вещества. Ние сме извършили над хиляда оценки и голяма част от веществата попадат в трета група, т.е. не могат да бъдат класифицирани като канцерогени. Това се прави на база на научни резултати. Тогава въпросът е кога вещества отиват в по-горните групи, група 1 и група 2. Когато кажем, че дадено вещество е от група 1, това означава, че голяма част от данните показва, че то е канцерогенно за хората с генотоксичност и така нататък. Това са веществата, които обикновено са класифицирани в първа група. Но други вещества, като глифозата, има, примерно, за него има ограничени данни, че причинява рак, но има изследвания, които показват това. Затова тези положителни сигнали, е, че глифозата причинява рак, не могат да бъдат е, пренебрегнати и е, не, тъй като не може 100% да се каже, че веществото директно причинява рак, понякога това е, се вижда от е, проучването, понякога не. И когато има подобно ограничени данни, веществата автоматично отиват в група 2B, евентуално канцерогени в 2А, когато класифицираме веществото, то е когато вече има достатъчно данни за причиняване на рак в експеримент, при е, опити с животни. Това е процеса, с който ние класифицираме веществата, за които правим оценка обикновено, е, когато има данни, но не е окончателно заключението, те отиват в група 2А или 2Б. Е, в случая с е, глифозата. Както казах, процесът е открит, много прозрачен. По този метод на прозрачност обявяваме, че ще имаме заседание една година предварително. Правиме заявка за предоставяне на данни, за експерти, за наблюдатели. Монсанто свърши всичките тези три стъпки, т.е. имаш изпрати наблюдатели, поискаха данни и преди е, заседанията ние оповестяваме всички участници в заседанията на уебсайта. Ние го направихме и в случая с Монсанто. Кой ще присъства, кой кого представя, кой е наблюдател, от чие име и така нататък. Тоест всички, е, които присъстват на заседанието, представителите на Монсанто включително, разполагат с, е, проекто, с проектоверсията на нашите документи, които после се обсъждат е, в подробности в работната група всеки, който присъства на едно заседание, има пълен достъп до заседанията. След заседанието по, е, по, публикуваме обобщения в Лансет е, и публикацията за онкология. След това е, споделихме е, данните с е, здравни агенции, за да могат те да са наясно кои проучвания огледахме. Също доста забързахме с публикуването на цялата монография за глифозата, за да може да е ясно всички да са наясно как е, работи е, е, нашата група. Спокойно може да се вземе от мрежата тази публикация. Отново, ние преглеждаме е, вече извършени проучвания. Ние е, Работим с правителства, опитваме се да получим максимално информация, която съществува в е, обще, общественото пространство. Ние е, всъщност използваме е, вече направени изследвания с публикацията в Lancet. Бившият ни директор коментира е, факта, че индустрията беше готова да ни предостави и други изследвания при условие, че ние не ги оповестяваме. Но ние отказахме, тъй като а, е, ние работим само с, прозрачно с а, е, изведени в а, публичното пространство а, резултати. Открихме и няколко проучвания, свързани с хора, за излагани на веществото в работна среда, предимно земеделски стопани а и други работещи с веществото. Има и проучвания за цели общности, които са били изложени на веществото при пръскане. Много беше сложно там да решим кои е, проучвания да използваме, защото методите са различни. Някои от е, тези проучвания имаха е, ограничени данни, повечето от случаите е, бяха проучвания с контролни е, групи. Имаше такива от Канада, Швеция и Штатите. Направихме и метаанализ на всички проучвания за това а, е, дали има а, рискове, които не могат да се обяснят с а, други фактори. Става дума за нехочкин лимфом. Само в няколко от резултатите е, се откриха е, положителни резултати. Когато в е, изследванията има положителни резултати, ние ги разглеждаме в подробности. Използваме статистически тестове за да из, избегнем е, възможността само случайни да бъдат тези резултати. Стигнахме до заключение, че веществото нанася щети и на е, ДНК, така наречената генотоксичност, много съществена е, статистическа вероятност – в други е, проучвания стана ясно, че глифозата примерно не, се, е, не въздейства на бактерии. Трудно е, е понякога да се проследява генотоксичността и в обобщение мога да кажа, че е, има достатъчно данни, че глифозат при, причинява рак при животните, недостатъчни е доказателства за рак при хората, но е, много статистически валидни данни, че се причиняват е, повреди в ДНК и се причинява така наречения оксидативен стрес. Какви са нашите препоръки, как се изготвят те? Имаме процес в преамбюла, е изложено, оценяваме съответните агенции, също оценяваме резултатите от данните и Опитваме се, опитахме се систематично да огледаме всички налични бази данни и открихме, че два различни вида пестициди, органофосфор, биофосфор и биохлор, Е, които имат много сходни химически въздействия. Направихме три е, проучвания в е, за някои от веществата ДДТ, пентахлорфенол и други, които са в долната част на екрана. И накрая ви показвам кои пестициди сме оценявали в е, последните 30-40 години. Процесът, който ви демонстрирах, е бил спазван при всички подобни оценки. и виждате къде са били класифицирани е, веществата. Група 1, 2А и 2Б съответно. Благодаря. Очаквам вашите въпроси. Благодаря, госпожо Гитон. Последният експерт в това, тази дискусионна група, Хосе Тарасон, ръководител на отдела за пестициди в ЕОБХ в Парма. И вие имате 15 минути, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми евродепутати, уважаеми дами и господа. За мен е удоволствие да ви представя научния процес, който се основава изследванията. Това е регулаторен процес, това е част от регламент 1107 2009 година одобрен от Европейския парламент през октомври 2009 година с две основни цели. Първо, да осигури висок ниво на защита на човешкото и животинското здраве и да предостави една безопасна околна среда. Регламентар... Регла... Регулаторните процеси са свързани с различни проблеми процесите започват с производителите, които искат да продават пестициди в Европейския съюз. Имаме дър други държави членки а, и докладчик от държава членка, в случая за глифосат Германия и след това ЕФТА, ЕФСА. включват се и консултации с държавите членки и също така публични консултации, с които се ангажира и обществеността и заинтересованите лица. Да започнем с процеса. Процесът започва с законодателната рамка, за да може да се гарантира високо ниво на защита. Всичките пестициди изискват предложение на за одобряване на активното вещество в пестицида от държавите членки. Безопасността на европейските граждани е един двустранен е, периодичен период, да, на все, е, периодичен процес. Е, с предоставяне на новата информация на 5-10 години. Важно е, че кандидата е, е не само Монсанто, говорим за 24 различни държави в случай с глифозата. Държавите членки трябва да представят а, дефиниция, трябва да се мисли за няколко стотин и няколко хиляди страници предприятията не мога, нямат избор. Те се позовават единствено на регламента с конкретните му изисквания с, с, във връзка с човешкото здраве. И това се отнася за всички пестициди. можете да видите, че голям брой пестициди са класифицирани като карциногени, <clears throat> хепатотоксични и така нататък. Това не може да се сравнява с всякакво, каквото и да било друго вещество. Тук се включват всички показатели, не само канцерогенността. Ето тук данните с вторичните изследвания. Първо, задължителни изследвания, които би трябвало да бъдат спонсорирани от компаниите. Компаниите не могат да определят методологията, те могат да следват само предписаната методология и това трябва да се направи на всички роднища. И също така разглеждане на информацията, всичко това трябва да бъде включено в оценката. Също така кандидата трябва да демонстрира безопасността на химикала поне на един един продукт за растителна защита, който съдържа активното вещество. Освен това е важно от регламента да се представи пълен доклад на проучванията в държавите членки. Държавите членки се връщат към първоначалното изследване и проверяват всяко предоставено доказателство ясно в, закон, в законодателството, че когато се кандидатства, а, те а, могат а, част от досието да а, го приемат като поверително. Сега да гледаме а, какво прави докладващата държава членка. А, в случая с глифозат, това е Германия, оценява а, данните, представени от компаниите, съответната държава се съгласява с конкретно резюме, връща се в оценката и може да провери дали обобщенията, представени от кандидатстващ от кандидата са правилни, дали информацията е правилно представена на докладващата държава членка и ако тя смята, че има някакви грешки, тези грешки трябва да бъдат коригирани и ако съответната докладваща държава членка, а, ако не се съгласи с данните на кандидата, тя прави своя оценка. Значи държавата членка, която прави доклада, оценява информацията, която се подава. Причината за това, че има е, в един единствен документ се предоставя една всеобхващаща информация, която включва Включва се данните а, и се включва също така становището на докладващата страна. Открояват се разликите. Може да се върнем към документите за сравняване и за всяко и за всяко уместно изследване се проверява, ако е необходимо, а, какво е заключението а, на промишления сектор в другите държави? Ако, ако има държава, в която се смята, че глифозата не е канцерогенен при плъхове, а, това а, се проверява от държавата, е, членка, която докладва е, и може да се установи, че не е приумливо. Ако има разлика в методологията, същото се прави. И това се прави за всяко изследване, което е свързано с ефикасността на оценката на въздействието върху околната среда. Следващата стъпка е оценката. Това се прави от ЕФСА в сътрудничество с държавите членки. А, основния принцип е на ам, подобни оценки от колеги. Процесът започва с представянето на оценката от докладващата държава членка. Ние а, правим а, изследване с, с обществени консултации. Организираме също така а, оценка, която се прави от независими експерти, от е, публични органи, от държавите членки. Участват повече от 70 експерта от всички 28 държави членки, включително Норвегия. Важно е да се спомене, че ще видите всички коментари, които са били направени, те са отразени заедно с реакцията, която е била предприета за тези докум... документи. И а, също така се публикуват и всички протоколи а, на всички изследвания. но от, основното, от основните елементи е, че експертите в, ЕКС, в ЕФСА и в държавите членки имат а, достъп до първичните данни и мога да проверя, може да проверите в документите на ЕФСА, че това е така. <clears throat> Ето това е първоначалното проучване на, от страна на Германия и можете да видите в документа, в жълто, оценката, промените, които се правят в проучването на ЕФС виждате допълнителните изменения. Ако отидете в документа, ще видите, че има промяна дори в числата на дозите, което доказва, че и експертите се връщат в първоначал... към първоначалните проучвания и проверяват всичко свързано с оценката още от самото начало. И а, се правят едва тогава заключения. Германия сметна, че в този случай, че няма нужда да се сменя референтната доза, обикновено може да се види индикация след оценката можете да видите, че има връщане отново към първоначалните проучвания, е, проверяват се какви са ефектите и на базата на това се заключава, че е, трябва също така да се направи проучване на акутната е, е, е, референтна доза. Ние тук включваме по този начин доста допълнителни осложнения и също така, обаче, това а, е, значително повлиява на безопасността на потребителите. След това се публикуват заключенията, които се основават на заключенията на докладващата държава членка. А, и те включват всички сфери на оценката. За карциногенността вече знаете, заключенията се основават на огромно количество налична информация, активното вещество на глифозида не изисква класификация за карциногенност. Между другото, важно е да се спомене, че всички регулаторни агенции в Канада, Нова Зеландия и ЕКА използват нашите данни в връзка с хармонизираната класификация. Има много искове, използваме доказателства за заключенията. Виждаме, че виждаме възможна генотоктичност за формулите. Това не става дума за глихоз, глифозида, а за други химикали. И това заключение се основава на проучване, е, на широки проучвания <clears throat> за използването на глифозата. Също така има твърдение, че глифозата е много добър за предприятията. Е, ние сме първата организация, която използва остра референтна доза. То по този начин се увеличава защитата на потребителите, и ако се запознати с системата, веднага ще познаете, че с задаването на акутната референтна доза това се отразява и на класификацията на карциногенността. Имаше някакви образи, че не сме свързали с... Не, не сме разгледали всички ам, сфери. Ние разгледахме унеси елементи, които са важни за риска за потребителите, за фермерите, за околната среда. Ако прочетете заключенията, ще видите, че има риск рискове, които могат обаче да бъдат контролирани чрез адекватни мерки, предприятия от държавите членки. В заключение, това, което имате от ЕФСА, е, това са учените на ЕФСА, голям брой експерти в държавите членки, оценка на Европейския съюз на глифосат, извършена в съответствие с правната рамка, е, се използва за всички пестициди. Обективна ли е оценката? А това е ясно от предадените данни а, и, а, няма отговорност за пускането на пазара на съответния химикал. А, следователно, държавите членки трябва да съсредоточат вниманието си върху заключенията на ЕФСА и а, оценката на риска да се направи в държавите членки. Оценката се основава на една всеобхватна на палитра от данни, които се анализират според съответните указания. Това е също така независим процес и а, ангажира експерти от всички 28 държавите членки, включително в консултация с широката общественост. Процеса се докладва съвсем прозрачно с всички изменения а, в тези 6000 страници документация. Благодаря и на третия експерт, професор Таразона от ЕФСА. Започваме с въпросите и отговорите на депутатите. По една минута на всеки колега. Моля да кажете името на експорт, експерта, към който обръщате въпроса си. Започваме веднага. Пилара Юзо. Много благодаря, председателю. Ще задам общ въпрос към тримата експерти. Обедена съм, че Международната организация за изследване на рака е, е независима. Независима е и ЕФСА. Участвала съм при избора на учени, които работят за различните групи там. Също трябва да кажа, че каквото и вещество използваме, в зависимост от дозата, променяме това дали то е здравословно или е фатално за нашето здраве. В случая говоря за конкретно вещество, което е известно на всички. Казвайки всичко това, искам да задам следния въпрос. Работили ли сте с дози, които се използват на практика, в действителността? Взели ли сте предвид процеса на производство за който се използва. И ако сте използвали само активното вещество или ако сте използвали търговското вещество с всички допълнителни вещества, които се включват, какво би се случило? Към господин Тарасона, какви възможности имате да организирате публични консултации, какви консултации сте организирали с експерти? Също така към Гайтън, дали ЯРК, извинявайте, Времето ви изтече. Saber si... Много се извинявам. No le interesa que haga otra, ¿verdad? Claro. Може ли друг въпрос да задам? Не. Добре, не. Всъщност, нужен е институт тук, различен от тези три и това е изключително важно. Искам да разбера дали ще има съвместно заседание. Благодаря. Отговор на господин Тарасона. Thank you. Благодаря. Провеждаме публични консултации. Всички заинтересовани страни са включени. Имаме и конкретни такива, свързани с ефикасността, човешкото здраве, храните, екотоксикологията, човешкото и менталното здраве. Имаме и специална за консерогенността. Експертите преди това още са се съгласили, че не е нужно да се класифицира глифозата. Трябва да се изчака публикуването на монографията. Спомена се, помислях се референтните данни. Допълнителни епидемиологични изследвания не е имало. След публикуването на монографа, Германия направи ново изследване за канцерогенността и ние направихме експертна консултация. В документите на ЕФСА може да намерите всички е, коментари по въпроса. Благодаря. И аз ви благодаря. Въпрос колегата Андрю. Ма question, monsieur президент. Моят въпрос, господин председател, е за представителите на ЕФСА. Как става така, че голяма част от научните преглите за генотоксичността на глифосата констатират такъв ефект, само ЕФСА не намира. Второ, е, считате ли, че е, можем да приемем факта, че доклада на Европейската агенция за безопасност на е, храните приема е, така директно копипейст цитати от документ на Монсато? Трето, една агенция, която бе поканена да присъства тук, но отказа. Тя също е повлияна от Монсанто, също публикува в свои изследвания копи пейст текстове от Монсанто, а тя е разрешена от ЕФСА. Смятате ли, че вие защитавате интересите на 500 милиона европейци? Господин Таразона. Благодаря. Вече обясних, че оценката на Германия е оценката на заявката, подадена от 24 фирми, включително Монсанто. Тази оценка включва проверка на резюметата и някои конкретни раздели, подадени от самите дружества. Когато доклад държавата членка Всъщност случай става дума за Германия, но може да видите, че ако държавата членка докладчик потвърди и след верифицирането, че оценката на дружеството е коректна, те включват оценката си. Виждате, че докладчика държава членка Германия в самото начало на трета секция, шеста секция на, трети, на трета глава, че това е процеса, пише, че ще включват оценката на дружествата със своите промени, ще видите, че за всяко проучване те са включили референтната рамка и тя е референтна германска, което показва, че има оценка. Преказах ви го този слайд. За всяко отделно изследване имате оценка на дружеството и оценката на докладчика държава членка някои случаи Германия е съгласна, друг не. Двадесет държави членки, т.е. 27 плюс Норвегия. те показват, че оценката на Германия е вярна. Дадах ви един пример, тъй като за 15 минути нямам време, но има много примери, че това е извършено. Ясно е, че Германия е свършила работата си, копирала е това, което трябва, модифицирала е това, което трябва в текстовете и след това е имало други промени и имат конкретна оценка. Adesso... Благодаря. Ричард Ашвард. Uh, you, to... Благодаря. Имам въпрос към ЕФСА. Става дума за системата за класифициране. Смятам, че тази система е и силна страна, но и слаба страна на тази система. Винаги се изкушаваме да категоризираме в абсолютни стойности, но нищо не е стопроцентово. Нищо не е черно или бяло. Има един дълъг списък от ежедневни продукти, с които боравим всеки, дни, всеки ден, които са канцерогенни – продукти е, за химическо чистене, прегорял хляб и така нататък. Всички те са канцерогенни. Какъв е относителният риск? От една страна имаме глифосат, който се категоризира като нещо с ограничено е, влияние, но виждате ДДТ и други продукти изброени тук. Чисто практически погледнато, това ми изглежда абсолютно невярно. Затова е интересна вероятността на излагане. Как системата може да направи балансирана оценка на оценката на риск. Благодаря, Ричард. Отново Хосе Таразона. Благодаря за въпроса. Системата за класифициране, която използваме, всъщност въпросът е повече към ЕКА, тъй като те отговарят за това, но ние използваме това също в ЕРФСА. Та тази класификация, която се ползва в Съюза, е система одобрена от ООН в глобалната хармониза... Е, хармонизирана система за етикетиране и е, пакетиране. Там има критерии, одобрени от експерти по цял свят, които гарантират високо ниво на оценка на всички химикали. Включват се различни доказателства, и за това не се говори за за или против, а има различни нива. Има токсичност за а, репродуктивна система и така нататък. Т.е. категория 1А, 1Б, 1C, зависимост от токсичността и къде е насочена тя. Това, което се използва в ЕФСА е точно тази система, която почива на указанията, разработени от Европейската агенция за химическите вещества и системата на ООН. Мисля, че е ясна оценката на риска. Тя почива основно върху риск. След това трябва да видим как този риск по-късно се появява в оценката на риска. Но излагането не е част от класификацията. Затова в заключенията на ЕФСА виждате първо оценката на риск и след това оценка на излагането, на риска от излагане. Molte grazie. Adesso è il turno di Ulrich. Благодаря, Урик Мюллер. Liebe Kollegen, mit der heutigen Debatte geben wir einer Благодаря, колеги. В този дебат даваме прекалено много време. Нужна е защита на гражданите. Процесът трябва да почива на солидни научни доказателства. Винаги има несигурност в науката, но решения трябва да се вземат. Трябва да се прилагат най-добрите научни постижения. При глифозатите съвсем ясно се вижда това. ЕФСА, агенциите, по цял свят стигат до едно и също заключение. Няма риск, ако се използва разумно и надлежно. затова трябва да се вземат ясни решения, които да почиват върху научен консенсус. Благодаря, госпожо Гайтън. На вас давам думата за две минути. So, Благодаря ви за въпроса. Както казах, не мога да давам съвети за политики. Чухме въпроса за риска няколко пъти и опасността. Първо господин Тарасона каза нещо за Международната здравна организация и оценката им, JNPR. Става дума за излагане при диетата, при храненето. Имаме проучвания на хора, които са изложени а, на това вещество по професионални причини, а не хора, които са го поели при хранене, т.е. като част от диетата си. Трябва да се види какво е естеството на научните доказателства, които показват, че това е някаква заплаха. Това са хора, които са изложени на това вещество на работното си място. Имаме също лабораторни изследвания. Ние сме взели предвид всички доказателства, включително и на глифозата и неговите е, съставни вещества. Има различни изследвания, проведени в различни периоди, на различни места по света и за това може би има и различни е, хербициди, които съдържат глифозат включени. И така сме стигнали до този извод. Мисля, че, или поне се надявам, това да е отговорил на част от въпросите ви. Си. Колеги... Благодаря. Колегата Хадзакамп. Благодаря. Благодаря на нашите оратори. Представителите на Монсанто не искат да присъстват тук и да отговарят. Добре, щом трябва, ще го приемем. Но Милиони са загрижените граждани, които се безпокоят от е, глифозата. Сега обсъждаме е, направени проучвания. Част от тях са подадени от индустрията. Съвсем естествено е, че те ще кажат, че няма е, риска. Обръщам се към доктор Гейтън. Вие включихте ли подобни изследвания във вашата оценка на глифозата? Тоест, считате ли, че документите Монсанто дават пример за здрави научни практики? Комисията се базира на определени данни. Искам да чуя вие какво мнение имате по този въпрос. Отговор. Благодаря. Както е, казах, ние от, е, разглеждаме само данни, публикувани открито т.е. публикации в научната литература, включително такива, спонсорирани от индустрията. Не ги отделихме в отделна категория данните, които се съдържат в тези статии, трябва да бъдат представени по такъв начин, че да могат да бъдат обект на независими оценки. Тук не говоря за а, индустрията, произвеждаща пестициди. Това са по-скоро изследвания на фармакологичната индустрия когато те спонсорират подобни изследвания, естествено изследователите имат интерес и могат да бъдат повлияни в заключенията си. Затова всяка работна група трябва да оценява резултатите независимо и да вади собствени заключения. Защото когато има интерес, съвсем естествено може да има съответно повлияване на резултатите. Затова ние очакваме да бъде деклариран този интерес. Много е трудно да в работната група да решим въпроса с тези публикации, които са свързани с индустрията. Там има заключения, които не можеха да бъдат потвърдени или от данните на самата публикация, или от данни за налични в друга научна литература. Например, едно от изследванията, което цитира и професор Портие, там очевидно имаше данни за лимфома в, мишките, но съответната публикация твърди, че е, тази лимфома е била, е, не е била отчетена, защото е, животните са били заразени от нещо друго вирус. Е, за това няма начин, е, ние няма начин да проверим имало ли е вирус или не е имало. И няма как да оценим независимо ли е този коментар или не. Е, от тук нататък не знаеме дали е направено е и така необосновано заключение или не. За това при нас е много важно да има независима оценка при окончателната оценка, за да е ясно има ли компрометиране на тестовете. Има е, и други е, примери. Доктор Къркланд има публикация в това отношение. Благодаря. Сега давам думата на господин Петърле. хвала липа господ predsedujoči. Ko ste dejali predsednik, ste verjetno mislili, da vodim. Благодаря. Вие казахте председател, всъщност имате предвид председател на работната група от Международната организация за борба с рака, така ли? Ние е, винаги се безпокоим, когато е, сме свидетели на подобни конфликтни мнения по е, въпрос, който се отнася до здравето на гражданите. Е, въпроса е и за прозрачността и за възможността да се направи проверка. Ние представляваме гражданите тук – и искаме да знаем какви са всъщност е, е, влиянията на глифозата върху здравето на хората. Много е трудно да отговорим на хората, когато ни задават подобни въпроси. Ние е, получаваме различни становища от различни високопоставени инстанции. Първите три експерта тук представиха своите мнения, но може би е, те следва да проведат е, дебат помежду си, да коментират те е, техните изказвания. Искам да се обърна към първият експерт и да му задам въпрос какво е мнението му за изследванията на ЕФСА и на Международната организация за борба с рака. Много ми е интересно вие как се възприемате един друг. Заповядайте, господин професор Портие аз може би съм до известна степен повлиян, защото участвах в работната група на Международната агенция за борба с рака. Но все пак след две години и половина мога да кажа следното. Можехме да свършим и по-добра работа. Ако имахме повече е, време, е, със сигурност щяхме да свършиме по-добре, но ням, нищо нямаше да промени окончателното ни заключение. А по отношение на ЕФСА и ЕКА. Е те работят в процеса на партньорски проверки. Аз нямам проблем с подобни проверки, но вие трябва да, се, да имате начин да проверите достоверността на документите, които ви предоставя от срещната страна. Тоест да е сигурно, че получавате данни от най-високо качество. И едва тогава да прецените дали достатъчно добре са защитили позицията си. А в случая проблема е, че именно това не беше направено направено. Никой не се е върнал назад, за да провери резултатите от първоначалните проучвания. И когато няма такава проверка, тя е, върви надолу по цялата верига на партньорските проверки и заключенията за пестицидите. Та моят проблем е, че процесът не е добре е, формулиран, не е добре структуриран. Проблема лежи в е, самото му начало, в първата стъпка. Филип Вазо. Благодаря към е, представителите на ЕФСА. Професионалистите, които използват глифозат, имат право да знаят какви методи използва вашата е, агенция. Имаме е, чувството, че е, немското проучване си е сътрудничило с е, представителите на производителите на продукти с глифозат. Много прост въпрос имам. За какво служи ЕФСА, ако, не мож... ако ще използва доклади, които защитават интереси на частния сектор? Колко струва оценката на глифозата? Възмутителна практика наблюдаваме в, в, в такъв смисъл. 46% от експертите, които работят в ЕФСА, всъщност се оказва, че са в конфликт на интереси. Те работят и за големия агробизнес. И в такъв смисъл те участват ли в разпределението на бюджета на ЕФСА? Господин Таразона. Thank you for your question. I think that uh, we, consider that there, uh, is evidence. Благодаря. Аз отговарям само за следното, което работи с пестициди. Мисля, че е много важно да се каже, че ние извършваме съответните независими оценки в спазване на съответните законодателни текстове, включително тези за пестицидите. Говорите за независимост, говорите за някои други е, елементи но а, нека да ви кажа, че а, е, при оценката на ЕФСА за глифозитите съответните панели не са били ангажирани. А, е, е, тази оценка е направена от а, учените на ЕФСА и учени от страните членки. Тоест, независимостта в случая с глифосата е напълно гарантирана. Става дума за лица от публични организации, от ЕФСА и от страните членки, специалисти, които са били назначени от съответните власти да извършат оценката за глифозата. Така че мога да ви уверя, че са били напълно независими. А сега общата тема независимост от индустрията в законодателството си има разпоредба компанията, която е, иска да изведе продукт на пазара, трябва да плати за оценката. Това е, е изискване по законодателството. Компанията трябва да излезе с съответни данни, които после да бъдат оценени. Това се изисква по закон нямах достатъчно време в своята презентация, но дадах много ясни е, доказателства, че както проучването на Германия, така и други е, включват части от проучванията, естествено, но е, съответно дават и своята аргументация. Грация. Албердес. Благодаря, Алберт Дес. Благодаря, господин председател. Искам а, да поясня, че а, надявам се, че няма да трябва да използваме глифозат в бъдещето на господин Портие. Защо ви отнеха 40 години, за да се проведе сериозна дискусия за карциногенността. Защо проспаха учените това или имаше някаква друга причина за това? Патентът неодавна изтече. Възможно ли е професор Портие а, глифозата да не се използва вече от Монсанто и за това вече да е описван като карциногенен. Нали, имаше биотрацин и техния патент изтече, когато патент защита беше невалидна. Изведнъж се оказа, че химикала е карциногенен. Благодаря, професор Портия, имате думата. Благодаря за въпроса. Много интересен въпрос. Не смятам, че е, учените се спали. Аз мисля, че по-скоро бях, са били държани в, в тъмнина, основните данни, когато се изследват, с основните възможности, с които се, използва, се изследва карциногенността при животни, е а, а, чрез биологични изследвания ЕФСА не ги а, направиха достояние на други учени. А, всичко всяко изследване струва от половин до 4 милиона евро. Не може това да бъде направено, да кажем, от един университет в Мастрихт. И ако тези проучвания са били направени достояние на обществеността, вероятно щеше да имате данните много по-рано от 30, от 30 години. Аз не смятам, че има връзка връзка с, с ем, изтичането на валидността на патента. Аз съм прост учен, гледам научните изследвания. В момента, в, в който те ем, станат вече достъпни, това ще, да, ще причини критична разлика. Благодаря, Сусана Медиор, Благодаря, господин председател. И аз също така бих искала да благодаря на ЕФСА и доктор Тарасона за презентациите им. много беше интересно как се провежда проучването. Искам да му задам два въпроса. В отговор на неща, които бяха повдигнати в обсъждането какви, какво е въздействието на документите на Монсанто, защото беше споменато, че има 1500 проучвания, може би имате някаква представа за въздействието на документите на Монсанто. И а, може би това може да се проследи също така и при другите констатации. И още един въпрос как е възможно да съществуват различни резултати от различните организации. Господин професор, имате думата. Благодаря за въпроса. Първо мога да кажа, че основният елемент Ще започна с втория въпрос каква е разликата на, а, между оценките на различните институции. Първо, от една страна доказателствата, на второ място оценката на методологията. Ние сме Напра... Ние сме публикували изследванията, в които сме обяснили подробностите, повече доказателствен материал и по-различно качество. Важно е да се спомене, че има 14 пестициди, за които класификацията на Европейския съюз е по-взискателна, отколкото класификацията на ИРС. Е във връзка с първи въпрос за документацията на Монсанто, ясно е, че няма изобщо никаква последица. Единствената информация, пусната с, с тези документи, е, че имаше две проучвания, публикувани от клика, от кандидата и от промишлеността, но това, което се споменава в тези документи, в единия се пояснява спонсорството и информацията представена на компанията. Ние сме много внимателни да проверяваме всички доказателствени материали, защото ние сме първите, които искаме да имаме е, много, защото а, ние сме отговорни, здравето на европейските граждани зависи от нас и ние не можахме да установим нито един елемент, който да въздейства на оценката на ЕФСА. Колегата Ван Де Хел Един много прост въпрос. Предвид различните резултати, фермерите питат, могат ли да продължат да използват глифосат? Могат ли да използват, например, градинарите раундап в, гранитари, в градините си? Една независима агенция на базата на научни доказателства би, могат ли да успокоят гражданите? Възможно ли е процедурите, които вие използвате, да бъдат по-сравними с а, процедурите, които използват другите? А, особено, възможно ли е, е различни заключения да бъдат. Е, получени във връзка с други пастициди и как може да сме сигурни, че това няма да доведе до проблеми с други продукти. Благодаря ви с, с, за процеса, защитата на обществеността, на европейските граждани, на фермерите е основа на раменца за нас. Мисля, че е ясно от, вашите, от нашите заключения, че глифозата може да бъде използван безопасно. Той не е канцерогенен, но очевидно е токсичен и трябва да се използва, както всички пестициди, внимателно. А, и фермерите могат да го използват безопасно съгласно указанията. Във връзка с методологията за класификацията, ние вече използваме а, методологията, която е одобрена. Всичките регулаторни агенти използват същата методология и са достигнали до същите заключения за карциногенността, естествено на базата на доказателствения материал, че глифози, глифозата, глифозата не е канцерогенен, а по въпроса за риска може да се каже, че острата референтна доза е също важен елемент както за фермерите, така и за потребителите. И ние финализираме вече становището, което включва всички форми на използване на глифозат в Европейския съюз и а, максималните остатъчни разрешени а, количества глифозат, както и а, толерантността по отношение на вноса извън Европейския съюз. Благодаря ви, благодаря ви, господин професор. Господин Джон Стюарт Агню. Uh, благодаря, господин председател. На доктор Кейт Гайден малко а, а, реализъм комплименти ми правят колко с добре изглеждам при положение, че е, 30 години е боравя с глифозат и ето вижте съм жив. А ще ми дадете ли допълнително време, господин председател, за това прекъсване? Искам да запитам Кейт Гайтън, Гайтън за нещо, кое, за което говореше Ричард Арчтен, за Синогенността, три домакински продукти. А, сега аз мога да добавя а, други неща, например да се даде преработено месо, да подстригване и така нататък. Не смятате ли, че трябва да забраним и тези неща? Благодаря се отговора на Кей е, Гилтон. Благодаря за въпроса. Искам да кажа няколко неща. Значи има класификация на опасностите. Ограничените данни се основават на проучвания на хора, които работят в известни професии. Всъщност не сме имали изобщо данни за хората, които работят в производството, за равнищата на а, е, експониране, рисковете от рак. Когато се установи опасност, това не означава, че всеки човек, който е изложен на този риск, ще получи е, ще получи, ще, ще се разболе от рак. Да вземем, например, тютюнопушенето които тютюновата промишленост казват, че много хора си живеят прекрасно и дълго пушики. Не става дума за това, но когато разглеждаме обаче пушачите и ги сравняваме с непушачите, се вижда повече онкологични заболявания сред тютюн пушещите. А, около 10 пъти по-висок е риска а, а, хората, които не пушат, не означава, че няма да се разболеят от рак. След като се направи нашето, а, нашата оценка, следващата стъпка е оценка на риска, а, която взима информацията от опасността, поглежда, а, разглежда и дозата, в която се, а, при която се появява рак. Например, аз ви казвам, че при тютюнопушенето има риск. Няма да ви кажа колко цигари трябва да изпушете, за да се разболете от рак. Но можете да вземете мерки, които се основават на оценката ни на риска, например, оценката на глифозат в Калифорния. Това е просто едно предупреждение, просто хората да знаят, че а, този, е, този продукт може да причини рак. Благодаря ви. Стигнахме до края на тази дискусионна група. Благодаря на всички колеги от парламента. Благодаря на гостите. Жив дебат, който показва интереса на двете парламентарни комисии. Точно сега е и момента да дам думата на нашата председателка Валеан, за да започнем втория панел. Благодаря. Сега, колеги, да преминем към втората ни дискусия, която разглежда прозрачността, използването на научни проучвания от е, оценката на глифозат в Съединените щати. Да се надяваме, че ще получим известна яснота за докладите Монсанто. Тук имаме двама доклади, е, двама докладчици, е, Кари Гилъм, ОП опитен журналист в сферата на храни и селското стопанство. Тя пише за Монсанто документите неодавна, публикува книга за глифозата и професор Дейвид Кърклан, специалист по генетична токсикология с повече от 30 годишен опит. Неговата компания Къркланд Консалтинг дава съвети за генетичния риск на някои вещества. Ще започна първо с госпожа Кери Гилъм. 15 минути презентация. Благодаря. Благодаря, че ме поканихте да присъствам. Като журналист вече 30 години съм човек, който работи с факти. Търся истината – 20 от тези 30 години съм отделила на Монсанто и мога с увереност да ви кажа, че глифосатът не почива върху истина, а върху измама, която е специално измислена. Та, това е направено по начини, които трябва да манипулират и пресата, и вземащите решения като вас. Преди работех в Reuters, сега в US Right to Know. Получихме стотици документи от регулаторните агенции в САЩ, е, които отговарят за това, както и от учени из целия САЩ и Канада. Тези документи ясно показват е, тази дълга история на лъжи, що се отнася до представенето на глифосата. Освен тези документи, сега имаме и хиляди страници вътрешни документи на Монсанти, известни като документите на Монсанто. Това са вътрешни съобщения, мейли, дори е, СМС-и. Когато ги съберем на едно място, е несъмнено, че усилията на тази компания са да заблудят и обществеността, и политиците от много време. Чухте, че се говори за научни доказателства. Аз ще говоря за документите и какво показват те. Знаем от документите, че Монсанто е изготвил документи, които представил по друго име, и е изпратил за регулаторен преглед. Знаем, че се дали альтернативна оценка на изследвания, които показват а, а, вреда и знаем, че са разработили мрежа на европейски, американски учени, които да предават съобщения за това колко е безопасен глифосата, като също време се правят на независими. Освен това има цели екипи, които тайно изписват тези е, стати, като се използват имена на учени, които изглеждат независим. Знаем, че има групи за контакти, които целят да дискредитират журналисти и учени, които говорят против тези документи. Знаем, че работят с ЕПА, е, Агенцията за опазване на околната среда на САЩ, като дават информация, която те да предоставят, тази агенция да предоставя възстановяване на медиите. Знаем, че има тясна връзка с ЕПА, така щото ЕПА да премахне голям епидемиолог от тяхния панел за научни изследвания. Знаем, че успешно са включили поне трима служители на ЕПА, като им плащат, за да блокират един преглед на а, глифозата от 2015 година. Вътрешно те казват, че те се притесняват, че тази агенция може да се съгласи с Международната организация за изследване на рака. Нека да ви дам някои примери. Това е оценката е, на е, канцерогенността на ЕПА. Те цитират различни доклади. Първия е Грайм. Вътре виждате, че служител на Дейвид Селтмирас, той е служител на Монсанто, е написал този доклад и това не е доклад на Грейм. След това ЕПА цитира друг доклад, Уилямс от 2000-та година. Това изследване се цитира от много регулаторни агенции и публикации стотици пъти по цял свят. Виждате вътрешен документ, господин Уилям Хейден, който пише до свой колега, който споменава това изследване, в което се казва, че Монсанто е извършил работата, просто е платено на учени да си сложат името. След това един друг документ от 2011 година, който говори за репродуктивните ефекти на глифозата. В документа се показва, че вътрешно те са изготвили този документ, този доклад, в който се казва, че няма доказателства, че глифозата води до проблеми с развитието или репродуктивните права. Не мога да ви покажа целият документ, че видите, че дамата е изготвила много част от, голяма част от това. Ето вижте как изглежда документа. Там Монсанто не е споменато. И Дона Фармър, която цитирах по-рано, въобще не е спомената и тя е изготвила голяма част от доклада, работейки за Монсанто. Друг пример 2016 година един преглед на канцерогенния потенциал на глифозата, публикуван 16 година. Виждате, че когато е публикуван, тук се говори кои учените които са от Интертек, те пък на тях са получени, от тях, те са получили средства от Монсанто. Ние обаче виждаме от документите изтекли, че не само Монсанто е направил преглед, а дори те са изготвили голяма част от този доклад, написали са го. Това е само един имейл от Хейден, който говори за това какво е направил, какво е написал, след това той казва кой трябва да дискутира с другите, кой да бъде автора, кого да напишат за автор всъщност. Още един пример. Виждате тук разговор между двама автори. Пише, примерно, ние трябва да започнем да изготвяме този документ. Да, но е хубаво да го представим от учени, които не са от Монсанто и така нататък. Знаем, че те говорят за това и знаем как. Това са само примери. Монсанто казва, че това не е вярно. Те казват, че това са цитати, извадени от контекст. Федерален съдя в САЩ също изрази безпокойство. Това е едно проучване, в което съдята казва на Монсанто, че доказателствата показват, че Монсанто изготвя доклади, като твърди, че те са написани от независими учени и питат как можете да казвате, че това не е част от доказателствата. Друга манипулация е създаване на мрежи от учени по цял свят, които да подкрепят техните послания за безопасността. Имат специална група, където лобират, правят доклади, в което се казва, че е безопасен този химикал. Има много видове отношения и много лица, които са въвлечени. Това се вижда от документите. Ето тук виждате, професор Дейвид Къркланд е получил плащане през 2012 година. Те се притесняват за генотоксичността те го наемат, те имат нужда от някой, който да каже, че е безопасен този документ. Говорят за това колко трябва да му се плати. Казват, че е скъп. И че в крайна сметка Епък го цитира. Глифосада, казва Къркланд също казва, че глифозатните хербициди не водят до генотоксичност. Това е доклад този господин, на когото е платено. Сега нямаме време да минем през всичко това, но искам само да кажа, че има доказателства за много други такива, изготвени от Монсанти документи, представени за други хора. Виждате как те изготвят е, цели документи, статии, в които говорят за безопасността, какви са техните стратегии, по този начин те минават на преден плат, е, правят така, че приятелски настроени учени да публикуват уж независими доклади, има съответни пиар стратегии по въпроса, редактират, подготвят презентации на университетски преподаватели, без въобще да се споменава, че Монсанто участва в този процес. Защо всичко това е тайно? Защо крият? Очевидно е, че Монсанто се притеснява от независимите учени. Самите те казват, че се притесняват от прегледа на Международната организация за изследване на рака. Това се появява преди класификацията. Казват, че се притесняват. Във вътрешен план в комуникацията пише, че знаят, че имат проблеми с епидемиологията, токсикологията и генотоксинологията. Дори казват, че глифозата може да доведе до въвеждане на, този, на това вещество в класификацията на ЯРК. Също казват, че се притесняват и от една друга агенция, която също разглежда 2015 година глифосата. Техните служители работят с ЕПА, за да бъде блокиран този преглед. Нещата сега се рестартират, поне така се твърди. Виждате цитат от Монсенто. Опитваме се да направим всичко възможно, да няма а, преглед от ЯРК. Има една друга стратегия на Монсанто, що се отнася до регулаторите. Альтернативна оценка на изследвания, които показват вредата. Те искат всъщност да накарат органите да не обръщат внимание на тези доказателства. 83-та година, например, Едно изследване, което постоянно се цитира, смята се за изключително важно при глифозатите. Две годишно изследване от 80 до 82 година, 400 мишки, които са изложени на глифозат с различни дози от Roundup. Контролна група. За съжаление, част от мишките са развили тумори, които са статистически значими контролната група не е имало никакви тумори. Токсиколозите в ЕПА ясно заявяват, 84-та година те казват, пише, глифозат е онкогеничен, води до тумори. Монсанта веднага заявява, че туморите не са свързани с излагането, има фалшиви положителни данни, смята, че не трябва да се вземат предвид Токсиколозите на ЕПА казват не, не е така. Първоначално обаче един учен от ЕПА пише през 85-та година, че всеки разумен човек ще отхвърли предположението на Монсанто, че глифозата не влияе. Подозрителен е глифозата, казват тези учени. Има 8 членове на токсикологичния клон на ЕПА, които се притесняват и през 90 извинете, 85-та година казват, че това е онкогенно вещество категория С, което е най-вероятно канцерогенно и за хората. Това не се харесва на Монсанто и тогава те правят една огромна кампания, за да променят становището на ЕПА. Наемат патолог, чували сте тази история вероятно, този патолог откриват допълнителен тумор в контролната група, много въпроси се задават. ЕПА прави съответен група научна, казват, че трябва да се преразгледа, да се пренаправи това изследване. Монсанто отказва да направи отново изследването. Това продължава до безкрай, години наред, до 1991 година. И тогава ЕПА вече е съгласна с Монсанто, че могат да се отхвърлят туморите при мишките. И ЕПА твърди, че няма убедителни доказателства за карцерогенност при животните. Някои от учените на ЕБА обаче не са съгласни и не подписват доклада. Това е само едно проучване, но документите показват, че Монсанто го прави и с други научни изследвания, които се представят на регулаторите. Когато ЕПА свиква такъв панел за научни изследвания през 16-та година, за да разгледа тези въпроси, част от членовете на тази група казват на ЕПА, че не следва собствените си указания при работата си. Още нещо, което установихме е, че има много университетски учени, които дават независими становища и като тайно получават плащане в същото време от Монсанто или от други дружества, без да го оповестяват. Документите пише дори какво трябва да кажат, като фирмите им го налагат. Имаме документи за това какви статии ще напишат, какви доклади ще напишат тези учени, дори пиарите на Монсанто в документи, които имаме, е, организират е, съответни кампании срещу учени, които повдигат въпроси. Имаме една група Academics Review. Всъщност това е един сайт, който публикува а, защита на тази индустрия. Тук имаме цитат от един вътрешен документ, в който един изпълнителен директор казва, от моя гледна точка проблема е да въвлечем експерти. Трябва да платим на експерти, за да дават отговорите. Монсанто обаче не трябва да я видим, за да може реномето на информацията да не бъде ниско. Тази тактика не се използва само в САЩ, използва се тук и в Европа. За съжаление, ми свърши времето, така че предполагам по-късно ще го чуете, но е ясно от документите, че има влияние върху регулаторите, има фалшиви а, експерти, които се използват. Цитат от Джеймисън, който е част от групата на Ярк, учен. А, той се възползва от възможността, за да каже на адвокатите на Монсанто да спрат да разпространяват изфабрикувани новини. Това всичко са факти. Монсанто казва, че няма какво да крие, но искам да се запитате, защо трябва да се прави всичко това от Монсанто? Защо трябва да пишат научно-изследователски статии? Защо трябва да плащат на учени? Защо се притесняват от прегледа на ЯРК и на други организации? Това не е поведение на някой, който е невинен. Не се рекламира така продукт, който е безопасен. Така всъщност се замазват очите на хората а, и това не е случайно. Това се прави нарочно и умишлено и е много полезно за Монсанто, но едва ли защитава обществения интерес. Браво! Thank you very much. Now, uh, our second, uh... Благодаря. Сега следващия ни експерт е професор Дейвид Къркланд. Имате 15 минути. Thank you, Chairman. Uh, uh, Благодаря. Нека да се върнем отново в сферата на науката, да обсъдиме въпроса за генотоксичността. Спомена се нееднократно тази сутрин този термин и той е основен фактор в е, оценката на канцерогенния потенциал на Монсанто. Е, искам да коментирам е, как се използва подхода за предоставяне на статически значими доказателства, включително при оценка на глифосата. Този процес е сложен. Петима души работихме по тази презентация. Ние всички работиме като консултанти, така че да, получаваме е, пари от различни организации, които ни плащат за нашето време, което прекарваме за изготвяне на, за анализ на определени данни, така както ще платите на архитект или друг за професионални съвети. Работиме в индустрията, имаме своята репутация, която се стараем да поддържаме. В такъв смисъл за нас няма причина да се поддаваме на влияние на една или друга заинтересована страна, защото бихме си разрушили репутацията. Когато става дума за комплексни набори от данни, примерно в случая с глифосата, трябва да има много твърд и ясен подход на оценка на данните. Да се оценява и метода на изпитване, и системите, и крайните резултати. Различните анализи имат разни, различна тежест на доказателствата, зависи е, и е, от това какви е, изследвания са направени. Дали са само идентикативни анализи, дали се изследва повреда на ДНК, която може да бъде, която е невъзстановима или други издържаността на протоколите плюс качеството, възпроизводимостта на данните, те също има значение към тежестта на доказателствата. Има и насоки на ОИСР в това отношение. Те би следвало да приемат повече изследвания, които са извършени в съответствие с тези насоки. Също доказателствата в рамките на една категория също имат значение за определяне на тежестта или значимостта на тези доказателства. Не, не би следвало да се повлиява тази тежест от, е, от различни резултати в различни изследвания. Освен това, изследвания върху хора, примерно, би следвало да имат по-голяма тежест, отколкото други инвиво е, тестове трябва да бъдат по, е, да имат по-голяма доказателства на тежест, отколкото инвитро такива. И е, на тази база се дава тежест на доказателствата последния начин. Е, пренебрежима, ако резултата не е свързан с отрицателен ефект е, за канцерогенен или генетичен риск. Ниска тежест, ако има е, първоначални, първични данни за повреждане на ДНК, но не е свързано с механизмите на туморогенните генетичност. Средна тежест, ако резултата е потенциално има отношение към канцерогенност или ако има а, много висока степен на подвеждащи положителни резултати. А висока тежест е, ако крайният резултат дава високо ниво на увереност, че е, има канцерогенност. Този подход с оценяване тежестта на доказателствата отново е свързан с един преглед на Организацията за економическо развитие, където се твърди, че измервания за постоянни промени на ДНК, примерно мутации, трябва да се приемат за по-голяма тежест, отколкото възстановими такива влияния. Ето тук сме е, описали различните изследвания, каква тежест е, имат. Не всички е, се включват в насоките на ОИСР. Ниска тежест на доказателствена тежест са изследванията, отбелязани в жълто, инвитро, някои инвиво, които са свързани с ДНК, както и изследвания за микроядра. Най-висока тежест от дясно тъмно-синьо инвиво изследвания за най-общите, е, най-често срещаните резултати. Така наречения тест AIMS има най-голяма свързаност с потенциална канцерогенност. Кои проучвания следва да бъдат включени? Това е ключов компонент от е, е, процеса на стигане до различни мнения – Проучването Кайри Къркланд бе е, споменато тук. Ние прегледахме всички негови данни. Те не са прегледани от Международната агенция за борба с рака. Също и други изследвания в, е, тази, е, в това проучване на Къркланд се е, съдържа изследване на 90 генетично токсични проучвания, които Международната агенция за борба с рака не е отчела, а би следвало. Предоставят се там допълнителни таблици, около 200 страници, в които има много допълнителни материали всички проучвания се, свър... Е, се съобразяват с съответните науки за... насоки за извършване на изследвания и статистическите методи дават високо ниво на статистическа значимост. Методологичните е, подробности е, са изложени, типовете бактериални щамбове, щамове, датата на отделните дубли, дублирани резултати, пределни стоености на концентрацията и така нататък. Тоест много данни, които в стандартни проучвания не се предоставят. Разгледахме е, какви са положителните и отрицателни резултати за глифозата. Това е, е проучването, което ние разгледахме, е, проучването на Международната е, агенция за борба с рак. Е, Една трета са положителните данни, две трети отрицателни. Тоест трябва да се замислиме всъщност какъв е резултата по отношение на генотоксичността. Когато се включват обаче всички данни, с които разполагаме, все, тогава картината се променя. Значи две изследвания дават положителни резултати от общо 39, т.е. много различна е картината и ако можем да обобщим. Няма структурни е, така, причини за аларма. Всичките 40 АМЕС теста за глифосата са неотрицателни и глифосат не причинява генни мутации и отклонения в хромозомите, в е, бозайници. И е, ограничени са данните, че се е, причиняват такива въздействия в е, е тестове ин витро. Няма е, данни за е, инвитро хромозомни отклонения. Инвиво също няма такива данни, също има и данни, че не е, се причинява микро, отклонение в микроядрата инвиво. И има данни, че глифозата и съответните продукти е, могат да причинят е, отклонения в, е, штама, в, ДН, в ДНК щама, но те могат да бъдат и дължащи се на а, токсичност. Този ефект обаче може да се окаже и е, обратим. Не се свързва глифозата с е, отклонения в ДНК. Има някои данни за други влияния, но в момента те не се подлагат на регулаторни тестове, защото не е ясен механизма, по който се получават тези въздействия. Така че, когато разгледаме всички генотоксични изследвания, резултатите са тези, които цитирах. Има и проучвания върху небозайници, риби и други. Тук става дума за потапяне на обектите в съответното вещество или контакт с повърхно, на повърхността. всички случаи нестандартен начин на употреба. Освен това, насоките на ОСР твърдят, че всяко използване на нестандартни тестове трябва да е придружено с съответна обосновка и да има и е, отрицателни и положителни контролни бази данни, установени във времето. Няма и е, насоки за из, из, е, и провеждане на е, тестове не с бозайници, няма и контролни бази данни, установени във времето, така че не можем да направим сравнение на резултатите. Няма и валидиране на резултатите в съответни съпътстващи тестове. Затова считаме, че не би следвало резултатите от подобни проучвания да имат значителна тежест в оценка на препарата. Има някои проучвания, биомониторинг проучвания за хора, нямам време да мина през тях. Are, uh, very, uh... Но като цяло uh, данните са много трудни за uh, тълкуване. Няма, и по-скоро има много малко или няма надежни данни в тези изследвания, които биха подкрепили едно заключение, че препарати с глифозат защото в края на краищата, когато става дума за хора, става дума за препарати, а не чистата форма на глифозат. Няма данни, че има геотоксичен риск за хората. За да сравним профила на глифозат с други генотоксични канцерогенни вещества, има проучвания на Болт и Петков известни генотоксични канцерогени имат а, конкретни а, въздействия, които не се наблюдават при глифозата. Тук там е има положителни резултати в нестандартни тестове. Очаква се да се от изследванията да излезе и структурно сигнал за тревога, което при глифозата няма. Няма също и данни за свързване на ДНК, е, така наречените електрофилни качества. При глифозат няма такива. Генотоксични е, резултати, положителни резултати могат да бъдат много лесно възпроизведими в други изследвания, докато в, при глифозата това не се случва, даже резултатите не си съвпадат в рамките на един и същи тест. После е, различни са нивата на концентрация когато има положителни резултати при глифозата, не е ясно как те се съотнасят с съответните дози. Освен това, при глифосат само когато има излагане в рамките на токсични дози, се има положителни резултати. В заключение, съществуват е, съществени данни, особено от тестовете АМЕС, че глифозат и съответните препарати не причиняват е, мутаци, генни мутации. Могат да е, причинят нестабилна щети на хромозомите, но потенциала за стабилни мутации в хромозомите е много ограничен глифозат и е, съответните препарати не показват е, реакции в е, добре установени системи за тестване с ясни експериментални протоколи. Тоест, едно критичен обем от статистически значими резултати показва, че глифозата не е генотоксичен. Нашия доклад е, е публикуван след много сериозен преглед в е, списанието Critical Reviews and Technology и абсолютно и категорично мога да кажа, че не Фантом е написал тази статия. Няма никакво въздействие, участие или преглед на текста от страна на Монсанто. I have four speakers. Благодаря. First speaker, one minute, one question, indicate, uh, Един един въпрос за една минута. Моля да задавате. Благодаря, госпожо председател. Вижда се, не беше, че не е направена не, не е направена не е направено проучване. Направени с тестовете, които разглеждат само активния принцип на глифозат. Няма английски правото. Technician can look into that. The others are working, so.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 от наличните документи става ясно след 40 години използване на антапаразитни документи, които съдържат глифозата като основен фактор. В САЩ не е направен анализ на продуктите, които се намират на пазара. В оценката на рисковете всъщност компетентните органи анализират единствено и само активния принцип на лифозата, а не ако не, анализира анализират цялата формула, която присъства в продукта. Какви са последствията? Мерките за опазване на здравото на фермерите и потребителите, които са третирани, се базират единствено и само върху този тип анализ, а не а, върху цялостен анализ. След като е, са открити всички тези доказателства, господин професор, смятате ли, че американският подход на оценка на рисковете, а, които се пред е, е удовлетворителен и че опазва и ползвателите на тези продукти. Компетентните органи за сертифицирането най-вече ще променят ли своя подход и ще започнат ли да анализират цялата формула и всички вещества? Ще участват ли също така в възстановяване суми на жертви? Към кого е въпроса? Добре, към професора. Имате думата, господин професор. Благодаря ви за въпроса. От гледна точка за това дали ЕПА ще промени начина по който работи или ще предостави компенсация на жертвите, ние не виждаме това като бъдещ наш ход. Аз мисля, че не, няма исторически прецедент за подобно действие. Обсъждах с ЕПА е, и тя направи проучвания във връзка с, с липсата на а, проучвания. Вие виждате, че са направени тестове, но не са толкова съществени, колкото за активната съставка глифозат. В документите на Монсанта мисля, че виждате един учен от Монсанто, който казва, не можем да кажем, че, че Roundup е безопасен или канцерогенен. ЕПА не изисква това. Те разглеждат активната съставка, разглеждат другите компоненти. Ако те независимо един от друг се смятат за безопасни, те просто не се разглежда тяхното а, взаимодействие. А, имаше в Европа загриженост за това как ще се представят данните. Те не са искали а, да се разгледат здравните проблеми, свързани с и, а, премахването на ПОЕА от пазара. Благодаря. Господин Балас. Благодаря, госпожо председател. Има има проучвания за глифозат, кои, има противоречиви проучвания, но го, а, големия проблем а, е, че ние имаме съмнения в момента за това какво се изследва. А, това, което чухме днес, а, с, с стоеше в това, че ние трябва да вярваме в това, което ни казва. Сега въпроса, който казва на госпожа Гилам е следното. Как бихме могли днес според вас и според опита, който имате с това, което става в Съединените щати, резултати, как можем да поставим научната процедура на здрави основи и да не се разделят а, научните оценки от оценките в промишлеността. Аз казвам, че има нещо много сериозно в тези документи на Монсанто на ЕПА, на санитарните, здравните власти в щатите, което е обект на а, <clears throat> опасения от наша страна. Да, благодаря ви отговора. Първо въпросът ми как може да се създаде една по-здрава регулаторна система в Штатите или в Европа е чрез по-голяма прозрачност. Наистина е голям проблем, че се разчита на тайни проучвания, които не би трябвало да бъдат обменяни или оценявани а, тогава, когато виждате, че регулатора разчита много повече на оценките и съветите на компанията, която печели от тези продукти, тогава това е тревожно. Проучването, което ви показах е толкова важно за мен, защото учените в ЕПА се бореха да защитят обществеността. Те казват не от нас да защитим компанията, а да защитим а, обществеността. Доводът на Монсанто беше, че данните за тези тумори трябва да бъдат пренебрегнати. Необходимо е други учени, независими, да проучват какво, какви са данните. Те не би трябвало да бъдат тайна защото те засягат обществеността. От гледна точка на документите на ЕФТА, аз само познавам там. в ЕПА се обсъжда ЕФСА, разговорите, които се водят в Европа. Аз получих един много интересен имейл. А, а, за това дали ЕФСА ще се съгласи с EPA или дали ще отиде, а, ще се противопостави на IARC. Благодаря, господин Стас. Господин Стас. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос към професор Къркланд. Ние знаем, че експертите от Европейския съюз, от ЕК, ЕФСА провеждат проучвания за оценка на глифозата както и проучвания на документите Монсанто. Госпожа Гилъм даде е, данни с един имейл от е, май 2012 година, където един експерт на Монсанто каза, че <clears throat> им е нужна допълнителна подкрепа от външни учени, за да може <clears throat> да се увеличи а, надежността а, на а, данните. А, имаше плащане на пари. А Монсанто казаха, че ще запа, задържат цените ниски. Искам да попитам двамата а, а, о, докладчици. <clears throat> Сега казахте да се върнем в науката, но това наука ли е? Морално приемливо ли е това? Етично ли е? Искам да запитам какво получихте вие за всичко, което направихте от Монсанто през този период? <clears throat> Благодаря за въпроса ви. Както споменах още от самото начало на изказването си, професионалните консултанти получават задача да разгледат данните и да дадат професионални съвети, така както съветвате с архитект за промени в къщата си, с счетоводител, за счетоводни проблеми или с юрист. Сами факт, че на хората се плаща за професионалното им мнение, това не означава, че тяхното мнение може да бъде купено. За мен е много тревожно, че научните консултанти се поставят в друг кюб по, във връзка с този подход. Аз се водя от науката от 40 години, консултант съм от 20 години, работя за около 150 организации и компании по целия свят – и аз съм в един триъгълник между академичната, регулаторната и а, промишлената наука. Аз, мога да, аз трябва да защитя какво е написал Бил Хейден в а, своя имейл, просто е наивно и съвсем определено това не е довело до някакво решение, защото във всички документи, с които съм бил ангажиран, доклада Кайрен Кърклан, е нямало някой, който е написал тези, друг, който е написал тези документи или а, Монсанто а, са дали данните. Ние разгледахме данните, дадохме научните си становища. Ако това е, е отговаряло на, на това, което търси Монсанто, толкова по-добре за тях, но не са били това нашите намерения. Ако сме имали обратните коментари, те ще да бъдат дадени на е, господин Тарбела. Благодаря, господин Клар за това, че дойдохте. Монсанто отказа да се представи пред парламента. По въпроса за 2012 година, вие коригирахте е, становището за глифозат, но всъщност Монсанто ви е дало задачата и ви е платила 18 000 е, евро за и как сте а, вие независими при това положение? Е, може ли да ви се вярва като учени, защото имате годишен, годишен е, договор с Монсанто, не казвате за каква сума и аз се питам още колко учени се намират във вашето е, положение и са в непрекъснат конфликт на интереси, защото тук всъщност става дума за здравето на милиони граждани и на техните деца. Господин Къркланд. Професор Къркланд, имате думата. Благодаря. Първо, позволете ми да кажа съвсем ясно. Аз не съм провел проучване в 2012 година. Лари Кар и а, аз бяхме помолени да разгледаме и да оценим всички данни в а, обществената сфера, в а, налични научните публикации. Т.е. това беше обзор, а не проучване. И както обясних в своята презентация, ние а, взехме, приехме подхода на тежеста на доказателствата и стигнахме до заключения. Ако тези заключения са били това, което Монсанто и са искали да чуят, Предполагам, че те са били много доволни, че са ни поканили ние да направим обзор. <clears throat> Но ако заключенията ни а, са били а, не това, което Монсанто иска да чуе, а, ние бихме казали, че глифозат е потенциален генотоксичен а, риск. А, сега, ако вие ме обвинявате, че съм неетичен, обвинете и вашите адвокати, архитекти и другите, с които се консултирате. Е, аз го казвам това на всички, които искат е, моите експертни знания. Ако това е неетично, е, неетично поведението и на много хора, които си печелят прехраната в целия свят. Благодаря, господин професор. С това приключваме втората дискусия. Преминаваме към третата, последна ще разгледаме прозрачността, използването на научни изследвания в оценката на риска за глифосат в Европейския съюз. Ще се опитаме да разгледаме какво е влиянието на документите Монсанто върху нас. Двамата ни експерти са Мартин Пичен научен работник по въпрос на агри и проблеми. Той е член на гражданския комитет Спрете глифозат и доктор Тим Баумър, председател на комитет, комисията на ЕКА за оценка на риска. Това е комитет тета, която смята, че не трябва на базата на научните констатации да се класифицира глифозат като карциногенен продукт. Господин Пиджин, 15 минути. Uh, Благодаря, благодаря за, на двете комисии, които ме поканиха тук. Благодаря за тази възможност да представя нашата работа. Казвам се Пижон, работя в Corporate Europe Observatory. Последните 8 години работя в тази обсерватория. И така, както обичайно, ние като организация си сътрудничим и разглеждаме лобистските практики на дружествата. Занимаваме се с различни теми. Аз се занимавам с земеделието и бизнеса, защото това е много важно. ЕФСА има политика за прозрачност и независимост последните пет години и за това ние разглеждаме нейната работа. Този дебат за глифозата точно за това е и много интересен за нас. За нас това е нещо като лупа и това, което чухме тази сутрин, не е ново. Имаме нужда от ЕФСА, имаме нужда от Агенция за безопасност. Както чухме обаче, това са регулаторни процеси. Това означава, че законодателството ги задава. Понякога законодателството се влияе от дружества, разбира се, понякога не. Затова ЕФСА трябва да работи с инструментариума, с който разполага и този инструментариум не винаги отговаря на научната практика. Аз съм част от инициативата с приятели в ОСАТА и накрая ще изкажа мнението си. И така, Монсанто е много интересна фирма, при което има такова изтичане на вътрешни документи. Науката всъщност е в основата на отношенията й, така твърди тя, с света. В своите документи те казват, че искат политики и законодателство, които почиват на принципите на добрата наука. Е, тази фраза Sound Science е, има история зад себе си. Науката, така както я ползва Монсанто е предотвратяване на демократични процеси все повече ни притеснява притесне, политизирането на един процес, който трябва да е научен, казват те. това е много интересно представяне също така на агробизнес и индустрията. Те реагират на предложението на Юркер да промени комитологията. Те казват, не дейте е, по никакъв начин е, да променяте нещата. Искаме науката да играе основна роля. Ето ви един цитат от документите, изтекли от Монсанто. Той ясно показва какво означава за тях добра наука. Данните, които се е, създават от учените, винаги са били много тревожни за нас. Ние обичаме науката, но не и учените. Това отива отвъд Монсанто. Това е много интересен слайд от лобито на пластмасата в лоби, що се отнася до веществата, увреждащи ендокринната система. Те имат слот анализ, има доказателства, които показват, че пластмасата има такива ендокринно увреждащи е, пос, последствия и тук се вижда как те финансират научно-изследователска дейност, защото това е възможност. Научно-изследователската дейност по въпроса е сложна. Казват те, и може да покажем различни резултати за вредителите на ендокринната система. Тоест, наука за политическо влияние, Е нещо много популярно, т.е. показвам, че не само Монсанто го правят, но и други индустрии. И така, стигам до глифозатите. Това е интересна реклама на Roundup в Австралия – раундъп като машина обиец. Виждате защо хората го ползват срещу плевелите, за да ги премахнат. Лобирането всъщност е съвзаимоотношение. Всичко това, което чухме за манипулирането на науката, всъщност няма да е толкова лошо, ако имахме една здрава, солидна система за оценка на пестицидите в Европейски съюз. Проблема е, че няма такава система дори по-настоящем. Има много добри елементи, които трябва да бъдат защитени, но има и големи недостатъци, които ще опиша след малко. Не бива да забравяме, че 15 минути са много малко време. Нека да започнем. Първо, ЕФСА не разполага с достатъчно средства, нито с правни разпоредби. Нямат никакви а, проби от продукта, не правят научни изследвания, нямат бюджет за външни експерти. Спомена се по-рано изследване, което показва, че все още има много голям конфликт на интереси при външните експерти. Това пак е свързано с бюджета. И това показва избора на политики. Имаме милиард и половина за фармацевтичната индустрия, а само 80 милиона за ЕФСА. Това може лесно да се промени. Извинявайте, опитвам се да се оправя с техниката. Както чухте, вече не работи добре системата. Uh, всъщност, това е добре записано от професор Потие. Една от основите на проблема е, че суровите данни, които се използват в агенцията, идват от индустрията, не могат да бъдат публикувани. Така че агенциите на Съюза трябва да разчитат на тези данни и това всъщност показва откъде идва това постоянно преписване от а, източници. Професор Тарасона го спомена, точно това каза и той по-рано. Имам проблем. Ето вижте как БФР, Германия, обработват заявките. Те казват, че не може детайлно да говорят, тъй като има прекалено много токсиологични изследвания. Тоест досието, което им подава индустрията, е огромно. И какво правят те? Е, тогава взимат това досие и го редактират. И това се превръща всъщност в официалната оценка на Европейския съюз. Трябва да има прозрачност, БФР трябва да пише в друг шрифт по досието. Не съм съгласна обаче с вас, не са го направили добре и дори на места изобщо не са го направили. Тук пише, че са го направили само за описанията и за оценките на проучванията, но това не е всичко. Първо не са го направили. Следващия слайд, ако обичате. Благодаря. Ето ви примери, които разбира се не може да прочетете, за, на общи заключения при е, главите, не отделните оценки. И това наистина не е добре, защото тези глави трябва да оценят независимата наука, а не тайните изследвания, които някой всъщност е, прави, за да изпрати заявката. Всъщност да кажем какво пише външния свят, а не производителите на глифосата. И тук няма нито една дума разлика между оценката на индустрията за генотоксичността карцигеността и епидемиологията на глифозата и това, което пише а, ЕФСА на базата на БФР. Скандално е, че БФР като публична агенция, обществена агенция в Германия не е представена на тук. Този скандал а, с а, прекопираните и преписани неща е скандал. Всъщност не е скандал, защото това се прави постоянно което разбира се не трябва да ни радва. Както показах, не винаги така се прави. БФР описва своето методология, но тя прилага постоянно. Част от отделните оценки на проучвания дори нищо не са написали в напис... нямат нищо написано нито в жълто, нито с друг курсив или шрифт. Нека да се върна назад. Основният проблем, който имаме в Европейски съюз е, че агенциите нямат достатъчно ресурси. Нямат също така и правно основание, т.е. ограничен е мандата им. Това, което ние се опитахме да направим в нашата инициатива е да прегледаме поверителните проучвания, които е подала индустрията на агенцията. Много време от не, цяла година. ЕФСА наистина са смели, защото бяха изправени пред много лобиране от индустрията и натиск от политици, много писма, като това, които са против излизането на данни, но така или иначе те публикуваха максимално. Ето ви решението от септември 2016 година да се публикува. Тоест, пуснаха толкова сурови данни, колкото можаха, така че трябва да им се признае това. Но те не могат и не нарушават закона ако публикуват всички данни, тогава Монсанто може да ги съди. И заради това голяма част от данните всъщност бяха почернени. И данните, които получихме, не бяха в PDF формат, а като снимков материал и трудно се чете. Ние сме, не сме токсиколози, е, не смятам, че можем да разберем абсолютно всичко за естеството на дискусията. Имахме съветници, т.е. препратихме всички данни, които получихме на компетентни учени, господин Протия беше един от тях, и това всъщност доведе до данните, които той използва за крайната си оценка. Така че благодарение на данните, които пусна а, ЕФСА, имаше преглед, направен от други учени на извършената дейност. Отново трябва да кажа, че това отне много време, много енергия, колосални ресурси, това не е функциониращ процес и не трябва така да се работи. Както каза господин Портие, доктор Портие, извинете, не искам да ви засегна, част от е, заключенията липсват. Тоест, агенцията БФР и другите агенции са погледнали заявлението, което е пристигнало, но не са погледнали данните преди а, да им се обърне внимание от ярки други организации. БФР това са и написали. Благодарение на, всъщност, поради огромното досие, ние не сме написали свое, а просто взехме от тук и там и написахме по този начин оценката си. Това, което всички се правим, че не виждаме, а е ясно на всички, се спомена вече, е свързано с активната субстанция. Оценката на глифозада. Глифозада обаче не се използва сам по себе си. те, е, фермерите използват е, примерно раундъп, както и е, други глифозатни хербициди, които съдържат и други пестициди в себе си. Независимата литература се опитва да разглежда действителния свят, реалността и това всъщност използва Монсанто, за да каже, а не, това не се отлага до глифозата, това са осложняващи нещата, фактори. И всъщност това бе потвърдено и от Монсанто. Това са изтеклите имейли. Дона Фармър съвсем ясно тук пише – че раундъп не е канцерогенен, защото няма тестване на точно тази формула. Тестването на формулата изобщо няма точно толкова високо ниво на активно вещество. БФР го описва това в своя списък на изследвания, които изисква. Говорим за акутна токсичност, разразване на очите и на кожата. Нищо дългосрочно и нищо изследвано, а, свързано с рак. Що се отнася до независимостта, както чухме, външните експерти не участват в изследванията или проучванията на ЕФСА, но националните са. Част от тези национални експерти са анонимни, т.е. не искат да се покаже тяхната самоличност, тъй като е много деликатен този файл, но това означава, че част от тях представляват позициите на своите правителства. Така че отново тук има възможност за политическа намеса в процеса. Чухме един от случаите, който може би е важен също да спомена. Има един експерт в ЕПА, който е бил в сговор с Монсанто. Това се вижда от изтеклите досиета на Монсанто. Агенциите си сътрудничат помежду си постоянно което може би е свързано с факта, че изведнъж всички са на едно и също мнение, почти всички са на едно и също мнение. И този господин е участвал в телеконферентна връзка, като част от прегледа на ЕФСА и е дал информация, която потвърждава възможността ЕФСА да не включи едно много важно изследване. Той казва, че два пъти е проверил това изследване и там няма съответни данни. И последното, последният факт, който е много важен, е, бе публикуван преди две седмици. Никой не оценява реалните условия, при които се използват хербицидите. И всички се правим, че не го виждаме. Ето как може да се използва Roundup навсякъде. Ето ви така наречените зелени пустини в Аржентина. Това са километри, един, една култура. Унищожава се биоразнообразието. Това не е включено в оценката на Европейски съюз, тъй като това не е записано никъде. Унищожаването на цели полета някакси не се оценява. Има и много добри елементи в регламента за пестицидите, това са критериите е, за горна граница. И за това оценката на Ярк е толкова опасна за Монсанта и другите производители на глуфизат. Защото 2А по Ярк означава 1Б по системата на Европейския съюз. Имайки предвид е, регламента, веднага се налага забрана, ако това е така. Приключвам. Знаете инициативата Спрете глифозата но искам да задам един политически въпрос. Какво ще направим с фермерите? Ако вярваме на науката, момента е невъзможна дилемата. Или да продължат да използват хербициди, раундъп и други, които причиняват рак, или пък да спрат и тогава ще има економически загуби. Защо а, един вид ще кажете да се изправят пред конкуренция на други, които използват? Това е дилема, пред която са изправени, но те не могат да решат сами. Затова нашата инициатива иска мерки за подкрепа след забраната на глифозата. Търговски мерки, търговска защита и технически мерки също. Приключвам. Извинявайте, че прескочих времето. Е, the next speaker. Е, you have the floor. Сега, доктор Тим Баумер, имате думата. 15 минути. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да бъда тук като представител на Европейската агенция за химически вещества ЕХА. Uh, the title is Title is Transparency and Use of Science. Заглавието е прозрачно, че е използване на научни проучвания при оценката на риска за глифозат. Полуките извлечени за Европейския съюз и ролята на е, Европейската агенция за химически вещества. Ние се занимаваме с регистрация, класифициране, етикетиране и упаковка на химическите вещества, също и с биоцидите по конвенцията от Роттердам. Има проблеми с превода на френски. Може ли да се провери? You wish me to proceed? Yeah. Thank you. Ние имаме подход за прозрачност, нека да го обясня в подробност. Първо, ясно разясняваме на заинтересованите страни на обществото всички дейности и процеси, като взим, вземането на решение е открито има регистър на регулаторните намерения, където се обозначава кога се предвижда да бъде предприета определена регулаторна дейност. Ние провеждаме публични консултации с, с коментари към определени документи. Приемат се и е, наблюдатели от е, заинтересувани страни на заседанията на Комисията за оценка на риска. Излизаме с съответните решения и предоставяме навременна информация. Ние спазваме всички изисквания за независимост и етично поведение. Това се отнася за всички наши експерти и работещите при нас. Комисията за оценка на риска, аз имам привилегията да бъда нейн председател, е съставена от независими експерти, назначени от страните от Европейския съюз и Европейското економическо пространство. И те са назначени в управителния борт в, като отделни специалисти те са е, обикновено учени от е, съответните органи от страните членки. Те са също е, назначени, не са като специалисти и не са зависими от инструкции от страните членки. 53 души е нашият персонал. Кой участва в Комисията за оценка на риска? Първо има процес на селекция. Членовете на тази комисия не са наети от частни предприятия или от асоциации на съответната индустрия или от друг орган, който има интерес от работата на ЕХА. Те попълват годишни декларации за интерес, не, не, им се, не се позволява на страните членки да дават инструкции на своите членове в комисията, но те имат задължение да подкрепят тяхната дейност. Нашите заседания редовно се е, наблюдават и биват посещавани от много профсъюзни организации в Европа. Класификация на глифозата. Когато се започна обработване на досието за глифозата, е, Германия предостави съответното досие и за продуктите с глифозат мина 6 месец, седмична публична консултация, когато страните членки също излизат с коментари, които в последствие биват отчитани. На първото заседание поканихме конкретни организации да представят мнението си и проучването по глифозата. Така се опитахме да направим една добър набор на заинтересовани организации, изредени са на слайда. Цял един следобед се обсъждаха първо, пред, първите стъпки на цялата процедура представители на заинтересуваните организации присъстваха на около 12 часа дебат. Ние имаха право да се е, изказват. Е, представителите досиета от Германия нямаха, не участваха в е, дебата поради конфликт на интерес. Има конкретни интернет страници по темата, направихме интервюта за заинтересованите страни и публикувахме кореспонденцията по темата. Мисля, че трябва да повторим отново, че е, разпоредбите на Европейския съюз е, искат от индустрията да отговаря за безопасността на съответните химикали. Включва се задължение да се направят съответните проучвания за безопасност, включително използващи животни. Законодателството на ЕСА също запазва и правата на собственост на извършващите проучване. Това не може да бъде заобиколено. Ние изискваме да ни бъде предоставено ясно, добре изготвено обобщение на проучването. Надежност на проучванията. Надежността е ключов елемент на нашия дебат в момента. Ние трябва да сме наясни дали е правилна информацията, дали са надежни изследванията. Има съответни международни стандартизирани ем, инструкции в този смисъл. Обикновено насоките за изследвания на ОИСР се приемат като водещи. Има и една система за оценка на качество, наречена добра лабораторна практика, която е задължителна при провеждането на изследвания в ЕС. Там се покриват ключови аспекти, като отчитане на проучването и контрола по време на контрола на данните обект на проучване. Съответните лаборатории в страните членки са обект на регулярни инспекции от националните власти. Тук бихме могли да отделим малко повече внимание за това, доколко можем да сме сигурни, че са надежни нашите проучвания. Сега, системата работи, но не е ясно доколко има координация между отделните национални органи. Какви е, проучвания има за канцерогенност на глифозата? Германия обозначи 18 различни проучвания. В края на краищата те предложиха 12 да бъдат оценени от Комисията за оценка на риска, 7 за опити с плъхове, 5 с мишки. В следващия слайд те се показват в сиво. Още 6 проучвания бяха упоменати, но те не бяха сериозно компрометирани заради ниска доза на, облъчване, на излагане, примерно, или заради не спазване на насоките на ОСР или недобро отчитане на резултатите. Така че тези изследвания не бяха разгледани от Комисията за оценка на риза. Риска в тях има и две изследвания, които дават отрицателен резултат. Изследванията са извършени от 7 различни компании, проведени в 10 или повече от 10 различни лаборатории в Штатите, Европа, Япония и Индия. Виждате проучванията, които бяха изследвани, е, е, разглеждани първите 7 в сиво. Всъщност останалите имаха проблеми за плъхове бяха първите, тук са петте изследвания с мишки и двете, които са отхвърлени. Класифициране и етикетиране. Тук също има отношение и тази тема и трябва ясно да осъзнаем това, защото то е свързано и с оценката, извършена от нашата комисия. Няма едно ясно ключово проучване, е, Тук всъщност оглеждаме всичката налична информация, предоставена от няколко проучвания като ние отчитаме и положителните, и отрицателните резултати, разглеждаме ги отделно, разглеждаме отделно епидемиологичната данни, защото те биха довели до различен вид класифициране на, на веществото. Заключенията. Е, изследванията са достатъчно надежни и релевантни. Е, при плъховете има данни, е, няма убедителни доказателства за причиняване на тумори от глифозат. Резултатите за проучванията на мишки не бяха достатъчно убедителни и по себе си, за да се класифицира веществото като канцерогенно. Епидемиологичните проучвания също са недостатъчни, за да се покаже, че има канцерогенен ефект при хора. Ние имахме достъп до всички първоначални проучвания за канцерогенност и нашата роля е да преглеждаме тези данни. Съсредоточихме се върху този материал, кой, също и на прегледи от други е, учени. Прегледите, извършени от други учени или организации, бяха класирани с по-ниска тежест. Надяваме се, че осигурихме голяма ниво на прозрачност при обработка на досието. Беше ясно какво а, е, правим във всеки момент. 36 члена на комисията се съгласиха, че не следва да бъде класифицирано веществото като канцерогенно с единодушие. Ние нямаме интерес да има един или друг резултат на това проучване и над 250 случая за други вещества са разгледани е, от нашата комисия. Над 30 години аз лично се занимавам с тази дейност. Така че, като заключение, ние можем да кажем следното. Ако има нови данни и те са с, с, с необходимата същественост, ние можем да искаме от нашата комисия да направи нова оценка. Това се прави във всички случаи. Благодаря за вашето внимание, но в края на моята презентация има едни допълнителни слайдове, които дават малко повече информация. Благодаря. Now, uh, Благодаря. <clears throat> Напомним ви една минута за въпросите ви. По един въпрос насочен към конкретен експерт. Моля, оказвате, кога питате. <clears throat> Първо, госпожа Магенес, благодаря, благодаря на всички, които ни представих. Аз ще задам един въпрос с две части на двамата колеги. Много ме заинтересува наблюденията. Какво правим обаче за фермерите от това, което чувам? <clears throat> те имат избор или да се разболеят от рак, или а, да а, имат а, загуби. А, сега, като а, законодател, аз трябва да взема решение. Въпросът е следния. За загубите фермерите казват, ето как те използват а, продуктите, а, е, <clears throat> учители се тяхната, на, техния начин на използване и между двете страни на този дебат, е, които изслушахме, как аз бих могла да направя правилния избор, е, защото аз така искам да, искам да направя това за фермерите и за потребителите. Благодаря, господин Балмар. Благодаря за въпроса. Ще се постарая максимално да отговоря. Какво да се направи за фермерите? Освен класификацията, която е дали те са карциногени или не, ЕФС дава правила за безопасното използване на даден продукт в селското стопанство. И аз мисля, че съвета от ЕКА и ЕФСА в съчетанието си би трябвало да предостави необходимите данни за качеството на продукта и безопасността му. Това мога да кажа от е, дългогодишния си опит. Господин Пижон. Аз съм в сравнима ситуация като вас, госпожо Магинес. Аз не съм токсиколог и аз съм длъжен да вярвам на властите и също така да разбера процес. Що се отнася до дискусията, която проведохме тази сутрин, мога да кажа, че ЯРК им използва продукт, които разгле... и независимите агенции изследват данните, но техните данни, повечето от тях са поверителни. Така че аз не съм токсиколог. Да, наистина така е. Но 80% от ЕФСА отказват да разкрие данните си. Там ЕКА са малко по-добре, така че се формира мнението. Това е най-добрият начин, по който мога да дам данни сега вече само една минута, а всъщност, защото трябваше да отговорите двамата по, на, на половин въпрос. Искам да помоля еди, за един въпрос към един а, а, оратор, госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Искам да припомня нещо, което беше казано малко по-рано. някои експерти а, казват, а, че е токсикогенен, а, след това преразглеждат становището всъщност те преразглеждат някои от решенията си за глифозат и това, което е направено в 2002 година. Има повторни оценки, има при покриване на данните на различните регуляторни гра, <clears throat> регулаторни органи. Аз искам да задам господин, въпрос на господин Баумър. ЕКА оценява информацията, представена от компаниите. Как ЕКА може да гарантира независимостта и надежността на това, което прави, защото ЕК а, разглежда също така и химикали, които подлежат на бъдат включвани в законодателно, законодателство ще разгледам първо а, при покриващото се членство в комисиите. Доколкото знам, няма при покриване между моята комисия и комисиите съответните в ЕПСА и ЕКА. Така че двете агенции работят независимо от гледна точка на научния научните съвети, които дават. По втория въпрос, как се управляват интересите, аз мисля, че поне до известна степен а, демонстрирах а, кой има право да, да влезе в нашите комисии и какво е равнището на тяхното влияние. Моите членове предоставят известни бариери, известен баланс в системата. Системата наистина идва от промишлеността. Ние трябва да дадем достъп на промишлеността. Това е ясно. Ние много внимателно обаче контролираме този достъп. Хората трябва да бъдат правилно акредитиране а, и а, обсъжданията са за членовете, а не за наблюдателите. Благодаря, госпожа Гърлин. Благодаря, госпожо председател. Моя въпрос е към Мартин Пижон. Както във, вашето, както в вашето изложение и в това, което четох в уебсайтовете, забелязвам, че, а, че поставяте под въпрос почтеността на ЕФСА, на други организации, на Организацията на ОНЕ за остатъчни количества от пестициди и така нататък. Глифосат обаче най-вероятно казвате, че не е карциноген. А, а, вие разчитате на а, е, данните от изследването на ИАРК, но то самото е обект на е, оспорване. все дава възможност на промишлеността да редактира своите и да преразглежда своите оценки по член 13, те са задължени да проверят заключенията си две седмици преди да ги публикуват. Така че как едновременно можете да обвините една организация, в която че, че лъже, от, както направихте през юни 2017 година, като същевременно вие правите проучване за канцерогеността на глифосат. А как да ви чуем? Да, аз не очаквах нищо друго от вас, госпожо Гърлинг. Благодаря за въпроса. Позволете ми и да ви отговаря. Първо, за обвиненията във връзка с това, че хората от работната група на ИАРК са укрили информация. Това е подвеждащо, неправилно, но по факта и по въпроса за това, за което вие говорихте, въпроса, който ние си задаваме а, помежду си, дали ЕФСА е излъгала всъщност. Вие всъщност говорите за много неща едновременно. Така че аз ще отговоря на две неща, за които, които вие засегнахте. Единия въпрос е за намесата. В... И ще повторя това, което казах в изложението си. Е компанията участва в една телеконференция, организирана от ЕФСА. Предоставиха данни, но за жертви на конкретен тумор и БФР и ЕК и отхвърлиха това, защото няма нищо в доказателствения материал, което да потвърждава това. И ние помолихме ЕФСА да покажат, че според това, което те казват, че те са проверили и още веднъж са проверили информацията и а, резултатът беше, че те нямаше какво да покажат. Т.е. когато казвате, че сте направили нещо, но нямате нищо, с което да докажете, че а, нещото е направено. Аз не ги обвинявам, но просто питам защо а, твърдя, че са направили нещо, което всъщност не са направили. Мадам Дис. Благодаря, госпожа председател аз винаги имам а, чувството, а, че това е диалог на глухи. Е, съвсем е ясно това, което казва госпожа Магинес. Политиката е, е, е такава, че науката не е в състояние да даде е, заключение и комисията не може да гласува в продължение, може би, на, е, в продължение на 10 е, години измененията. И сега е, ние. Е, аз още от самото начало а, е, установих, че а, има проблеми, които се избират избягват е, въпроса за проучването на Кумар от 2015 година за оценяването на валидността на а, е, изуч, на, на проучванията върху мишки, но както в екса изведнъж се отклоняват и се избягват а, е, проучванията. А уж се говори за едно и също нещо, господин а, е, Баумър. Господин Баумър. Ще се опитам да отговоря на този въпрос. Не съм съгласен, че науката е неокончателна. Напротив, науката е много последователна в Европейския съюз законодателните агенции дадоха много ясен и конкретен отговор за това дали глифозата е карциногенен или дали е безопасен за използване. Както показах в моето изложение, както и господин Таразона, доктор Таразона каза, ние имаме правила за това как изготвяме досиетата, как стигаме до заключенията. Тези правила бяха следвани от две отделни агенции. Мисля, че бяха следвани коректно. Не смятам, че тези процеси са а, били предназначени, за да се отклонява вниманието. Мисля, че бяха напълно правилно направени. Ако мога да добавя, след като а, публикувахме становището за глифосат в ЕКА, мисля, че сме писали много повече от страници, в отговор на въпроси, отколкото дългото проучване. Така се правят нещата в Европа и това е отговор, който мога да ви дам днес. Госпожа Сена Родригес. Благодаря, госпожо председател. Тази сутрин видяхме силата и парите, с които разполагат големите корпорации, за да оказват влияние върху решения или поне да посеят семената на съмнението сред солидни научни аргументи. Изложени сме на ненужен риск за здравето. Затова въпрос към господин Пижон. Бихте ли ни казали, имате ли данни за връзката между агробизнеса и фармацевтичната индустрия. Предпазния принцип. Каква роля трябва да изиграе той на този етап? Месье Пижон. Господин Пижон. Ако съм разбрал правилно въпроса ви, говорите за връзката между агрохимичната индустрия и фармацевтичната индустрия. Това ли ме попитахте? Да, има връзки. Байер е един такъв пример. Байер е една от фирмите, която има производство и в агробизнеса, и в хуманната медицина. Ще ви говоря с обратното. Един политически път е, отвъд тази дискусия е да се разшири нейното поле. Преди се занимавах с вода и управление на водите. Париж, Нью-Йорк, Мюнхен и много други градове субсидират фермерите. Правят го вече отдавна, още от преди да възникне органичното замеделие, за да не се замърсява, защото са си сметнали нещата. По-ефтино е да платиш на фермерите не замърсяват, отколкото след това да чистиш водата. Превенцията е много по-ефтина от лечението. За съжаление, обаче не се изкарват много пари там. Благодаря. Господин Фария. Muito Obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Antes de mais, quero lamentar a ausência da empresa Monsanto. Благодаря. Жалко, че ги няма от Монсанто, но пък е поучително. Те ще да е добре да могат да се защитят. Господин Балмър, имайки предвид всички обвинения, които бяха отправени за въздействието на глифосата върху човешкото здраве, Като се надяваме да бъдат обект на независимо изследване, и господин Пижон обрисува ясно картината, какви са мерките, които възнамерявате да предприемате при оценка на риска за да се върне доверието сред обществеността. Благодаря. Доктор Баумер. I think the... I have to go back to my... Трябва да се върна на предишния си отговор. Становищата на двете агенции, ЕКА и ЕФСА, са скорошни, сравнително скорошни, те са съвсем ясни. И сега топката се прехвърля в полето на Европейската комисия. Не мога да кажа повече. Освен ако не получа задание да направя нещо друго. Ние не си задаваме сами задачите и ние нямаме право да се намесваме в политики. Така че докато някой не вземе решение какво трябва да правим ние, Нашата работа за момента е свършена. Само това мога да кажа. Господин Тарасона, ако иска да добави нещо. Господин Тарасона, искате ли да добавите нещо? Thank you. So from the EFSA perspective... От гледна точка на ЕФСА, нещата изглеждат по същия начин. Европейската комисия е тази, която ни дава задачи да следваме активни субстанции. Що се отнася до допълнителните елементи, работим по глифозата още, тъй като за потребителите се прави оценка също така на максималното ниво на остатъчното вещество. Изследваме всяка реколта, всяка култура, която влиза в Съюза или се произвежда тук. Ще излезем с оценка и там ще гарантираме пълна защита на европейските потребители преди края на годината. Свършили сме си работата, а в случая с ЕФСА има и допълнителни задачи. Господин Хаузлинг. Ja, zunächst mal finde ich es ein Skandal, dass на първо място трябва да кажа, че е скандално. Скандално е, че БФР е от Германия не са дошли днес на това заседание, за да обсъдим нещата. Позор. Чувствате ли се на една и съща нога с индустрията? Не може ли да правите независими изследвания и вие? Малко е фрустриращо да четеш изследванията на Монсанто. Не може ли да се направи нещо друго, за да има независимо изследване? и някаква независимост. И след това за работата на БФР. БФР се оказа, че копират и е, залепват е, параграфи, е, що се отнася поне до глифозата. Вярно ли е, че това се прави постоянно и като редовна практика? Вярно ли е, че 20 години едни и същи хора, едни и същи лица вършат една и съща работа и стигат винаги до едни и същи резултати? Може би трябва някой друг експерт а, да бъде попитан. И накрая, оценката на така наречените коктейли. А, глифозата не се използва сам, то се използва заедно с други вещества, като съставка. Има ли оценка <clears throat> на тези така наречени коктейли? Взели сте предвид резултатите от Южна Америка, защото в Южна Америка като че ли има други резултати? Доктор Баумер, за вас този въпрос. Така си и помислих. Първи въпрос. Не знам дали съм си записал всички въпроси. Независими проучвания. Законодателство за класификация нямаме правомощия да правим такива. Класифицираме на базата на налична информация. Доктор Тарасона съвсем ясно заяви как се прави процеса, как тече процеса на оценка, получавате досието от индустрията, поема го държава членка, оценява го, прави доклад, след това този доклад се изпраща на комитетите в различните информати и се прави оценка. Тоест процесът е на 3 или 4 стъпки. Мисля, че той е известен на всички вече. Така работи регламента за пестицидите, така работят и другите е, регламенти. Ние сме във вашите ръце. Thank you very much. Uh, now, uh, Madame Sylvie Godin, Госпожа Силви Годин. Мерси. Благодаря. Въпросът ми е за господин Дигла. Работата, е, извършена от ЕКА за химическите продукти и тяхната сигурност. Е, тя е насочена и към иновации и опазване на околна среда. Може ли да кажете между вече регистрираните, оценени вещества. Има ли альтернатива на глифосата, която да носи по-малко рискове? Имате ли отговор? да, въпросът беше към мен, но аз отговор нямам на този въпрос, тъй като не съм експерт в тази област. Господин Пижон. You have an idea? Um, Имам най-обща идея. Доколкото разбирам, единствения сравним хербицид като ефикасност се произвежда от Байер. Амо... Амониев глифозинат. И там има други хербоцината, като Токамба 24D. Това е първо, което ми идва. Всички те са по-скъпи и по-токсични. За това се намираме в такава деликатна ситуация за фермерите, защото ако забраним глифозата и няма съпътстващи мерки, няма да улесним нещата. Те ще трябва да се обърнат към заместители, които са по-токсични и или по-скъпи. Поради тази причина има проблем. Затова имаме искания към властите и към националните органи на властта, защото не бива да забравяме, че те вземат решението в крайна сметка моля ви, намерете интелигентно предложение, интелигентна реформа, така, щото да могат да слязат фермерите от тази въртележка на глифозата, да опазят и нашето здраве, да опазим и околната среда. Госпожа Делае. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Въпрос за господин Пижон. Казахте, е, посочихте с пръст е, така за някои недостатъци, поне доколкото разбрах. Ние определено искаме да гарантираме не, неутралност на нашата система за извеждане на фитопросанитарни продукти на пазара, но ние не сме учени и се сблъскваме с изключително технически въпроси така както се случи цяла сутрин. Затова разчитаме и на агенциите. И ако ще подлагаме на въпрос на тяхната независимост, искам да ви попитам какво смятате за настоящата система на оценка, която се базира на анализ на научни данни, предоставени от индустрията. Съответно, проучванията не са финансирани от гражданите. Как може да се оцени тази система, за да се гарантира повече прозрачност? А, учените, е, за да бъдат е, достатъчно ефективни, е, те понякога са работили в частната сфера, след това преминават в публичната. Как точно може да се реши този въпрос? Puis-je répondre en français pour les interprètes? Благодаря. Нека да отговоря на френски и да се възползвам от това, че има и превод. Благодаря за въпроса. В експозето си се опитах отчасти да отговоря на вашия въпрос. Системата за оценка в момента се базира на данни, предоставени от индустрията и не могат да бъдат публикувани, което не следва да е така. И именно това е нашето второ искане в рамката на инициативата, а именно от тук нататък песнецидите да бъдат оценявани само на публично оповестени данни. За нас това е изключително важно. Това не е единственото. Имаме и известни препоръки за развитие на системата за оценка на пестицидите. Е, не само да се работи с е, оповестени данни, но и също така финансирането, което е от ключово значение за подобни проучвания, да бъде променено. В момента те се правят на парче, което струва изключително е, скъпо и някакси е, тук се влизат на пазара и малки и средни предприятия. Може ли да се направи така, че финансирането за подобни изследвания да идва от публични средства, посредством някакви такси или данъци. И съответните проучвания да бъдат публикувани в тяхната цялост, което ще даде възможност да отговоря и на втория ви въпрос, който е от ключово значение за е, кариерата на учените, защото действително е, това се налага и от е, политиката национална и европейска в областта на научните изследвания, начина по който се подкрепят университетите от дружествата. Много е сложно за един учен да изгради кариерата си, независимо от търговски интереси. Благодаря. Thank you. Аз ви благодаря. Последния оратор е господин Капуто. Грация. Грация. Благодаря, госпожо председател. Оценката за глифозата е подготвена от Федералния институт за оценката рисковете на Германия. Тази оценка разглежда само молекулата на глифозата, а не другите над 100-150 така наречени коктейли, които излизат на пазара. Така се игнорира синергията с други химически вещества. Много се критикува от НПО и независимите учени тази оценка. Искам да се обърна към господин Балмер и да го попитам как становището на ЕКА и ЕФСА са подготвени от същия институт, т.е. от Федералния институт в Германия за оценка на рисковете, който цитира производители на пестициди. Преди да излязат своите становища, двете агенции вземат предвид и непублични изследвания, направени от индустрията. Международната агенция за научни изследвания в рака а, не ги разглежда. Не смятате ли, че тази практика противоречи на принципа на прозрачност, който трябва да характеризира двете агенции, най-вече да върви против решението на Съда на Европейския съюз и нещо, което ме интересува лично как ще опишете връзката между ЕФСА и ЕКА? Какво се случва, когато оценката на една агенция не съвпада с оценката на другата агенция? Мистер uh, Господин Баумер, Um, was... Първо ме питахте за подхода на изследване на едно вещество, а не на много. На това почива законодателството, изследване на едно вещество. И това ще остане така да се разглеждат смесите е много сложно. Нямам научен отговор на това. Нашия подход почива върху етикетиране и класифициране на базата на активното вещество, ако всъщност това ме питате. Не гледаме различните смесици, те се разглеждат по-нататък от държавите членки. Публични и непублични данни – не мисля, че моята агенция има становище за публикуването или не на данните. Не мисля, че за нас това е от значение. Дали се публикуват данните или не, дали са оповестени или не. Ние си вършим работата така, както е. Ако се оповестяват, ако това попречи на прозрачността, ние не сме против, аз съм убеден. Що се отнася за връзките между ЕКА и ЕФСА? ЕФСА е по-старата агенция, 5-6 години преди нас е основана тя. Едната е в скандинавските страни, другата е в Италия. Едната е топла, другата е студена. Имаме правно задължение, като органи на общността, което е записано в различни актове, да нямаме различни становища по научните становища. Тоест, ако има становище, което е различно, трябва да разрешим помежду си а, спора. Това се е правило в миналото и ще продължи да е така. Що се отнася до сътрудничеството, трябва да си сътрудничам. Що се отнася до управлението на химикалите и тяхната оценка на риска. Що се отнася до това да стигнем до едни и същи заключения, експертните ни групи да стигнат до едни и същи заключения, не. Не правим такова нещо. Те са независими помежду си. Мисля, че агенциите имат независим характер. Благодаря. Can... Много ви благодаря. С това приключваме дебата днес. Бе много интересен. Той показва, че парламентът проявява интерес към гражданите и Днес след обяд МВ 2.30. Благодаря на всички. Приятен обяд.